so, dann äh, herzlich willkommen, Präsident Schulz. Wir freuen uns sehr, äh, dass wir Sie zu Gast haben. Ähm, ich habe му казах, че не се надяваме да дойдете, въпреки че закъсняхте. Веднъж вече трябваше да... Е, не дойдохте при нас, тогава дадохте приоритет на папата. Аз тогава си казах, да, ние не можем да се конкурираме и проявих разбиране, нали? но сега сте при нас, много се радваме. Мисля, че много добре познавате работата на Комисията по човешки права. В началото на вашата кариера тук, като депутат, вие бяхте много активен в тази комисия. Като цяло, нашия дневен ред е много балансиран. Ние се занимавахме с ситуацията на човешките права в държави, които винаги са по първите страници на медиите. Ние също обаче работим интензивно и с нарушение на човешките права в държави, които не са толкова в фокуса на общественото внимание. Ние се занимаваме с отмяната на смъртното наказание, на мъченията, както и с нови теми, Например, как технологичното развитие се отразява на а, човешките права тези а, дрони или пък влиянието на финансовата криза върху човешките права. Повече от една година Говорим вече, говорим за стратегическата рамка на ЕС за човешките права. Имаме план за действие, имаме специален представител за човешките права. В нашата комисия това улеснява много нашата работа. Много от голямо улеснение за нас е информацията до къде е стигнала работата на комисията, къде можем да помогнем малко. Благодаря, че вие се занимавате активно с човешките права, че открихте с тази тема плено в Страсбург, но спомена, я споменавате постоянно и по време на вашите пътувания. В момента ние живеем в много трудни времена. От една страна да се изтъкне ясно позицията на парламента, от, другата стран... от друга страна економическата криза отнема 100% от вашето време. Независимо от това, благодаря ви, че се занимавате активно с човешките права. В момента ЕС е носител на Нобеловата награда за мир и ние разбираме мира нещо като нещо повече от липса на война. Това означава също и защита и подпомагане на човешките права, прилагане на политика на мир. Целият парламент счита темата за човешките права за много важна. Тази, тази дистанция между правото, между правото на всеки човек на, да има свои човешки права и прилагането на това право е основна тема за нас. Искам да ви предоставя информация за Турция. До вчера вечерта бях в Турция и самата бях свидетел на изключително полицейско насилие. Може принципи това е само е една гледна точка, но имах възможност е, да говоря и с една от камерите на парламента, и с адвокатската колегия. Към понеделник имаме 4 смъртни случая, голям брой тежко ранени. Полицията не разреши лазаретите да продължат да работят. Според полицията не е ясно дали ранените изобщо заслужават да получат лекарска помощ. Адвокатската колегия е документирала случаи, в които адвокати, които представляват демонстранти, са пребивани след като са казали, че са адвокати. Още веднъж обобщение вече не се прилага толкова сила, но в момента започват арести на демонстранти по домовете. Това е последната информация, за да имате представа за положението в Турция. И сега аз и ние всички се радваме да проведем дискусията с вас. Много благодаря, госпожо Локпилер, уважаеми дами и господа, скъпи колеги. Трябва да се извиня пред вас за закъснението си, но, както повечето от вас знаят, преговорите за многогодишната финансова рамка се намират в последна фаза. И тези преговори в момента са 50 на 50 и аз като председател на парламента съм участвам активно в тях. Наистина съжалявам, че и последният път Та, дори не можах да дойда, когато папата встъпваше в, встъпваше в длъжност. Но сега още веднъж искам да се извиня за своето закъснение. Както знаете, аз самият бях заместник-председател на тази комисия. Много години бях координатор на моята парламентарна политическа група в Комисията по човешки права. След това бях един от е, заместник-председателите на тази комисия. Когато бях е, избран е, в парламента през 1994 исках да постъпя в Комисията по човешки права и то защото бях един от тези, които още преди избирането си извършвах работа и наблюдавах дейностите на парламента за човешките права от дейността си с неправителствени организации, които се занимаваха с човешки права, знаех колко е важна работата на тази подкомисия. Бях кмет на един град в Северен Рейн, Вестфалия, който се намира близо до границата и се намира близо до германско-нидерландско-белгийската граница – ние постоянно се занимавахме с проблеми на бежанци и търсещи убежище. Аз постоянно се стремях да помогна на хората, които бягаха през германско-белгийската граница. Знаех, затова знам колко е важна. Защитата, третирането на бежанците, на хора, които са жертви на политическо преследване, деца, семейства. За мен това беше ежедневие. За това, когато бях избран тук, исках да работя в тази комисия. Тази комисия за това не е просто една комисия, а специална и по и после, когато станах председател на политическа група, опитах да приложа това, което като координатор на моята група, заедно с другите координатори, бях правил в тази подкомисия. Именно да направя от тази подкомисия комисия към парламента. И до момента аз подкрепям това. тогава ние участвахме е, като тристранно координатор е, на Зелената партия Клаудия Рот и координаторът на социалните демократи, на социал-демократите бях аз. Това си беше една интересна комбинация. Ние се опитвахме да създадем тази пълноправна комисия, за съжаление не успяхме и като председател на групата на социал-демократите аз се опитах да а, преустроя тази комисия. За съжаление не постигнах успех, както сами виждате. Защо? Искам, защо а, искам създаването на пълноправна комисия? Работата, която вие вършите, в основата си се опира на съществуването на Европейския съюз. Ние сме една правна общност от държави, които са се събрали на основата на общи основни ценности. Тези общи основни ценности не са просто индивидуални основни права. Това са социални, екологични, е, права на мълцинствата, но ни и много други, разбира се. Права, които се нуждаят от защита. Те обаче създават един общ фундамент на тази правна общност от държави, която като една конституционна демокрация създаде Европейския съюз. И посланието както навън, така и навътре, което ние предоставяме, е, че в нашите действия като отделни държави и като обединени държави навън, че, е, че искаме да действаме възоснова на универсалните човешки права. За това и го повтарям и до днес при всяка една възможност и през миналата седмица. Аз повтарям и го казвам и тук, че степента на достоверност на нашата политика за човешките права. Въпросът е до, как, до каква степен ние самите при нас в рамките на Европейския съюз защитаваме човешките права. И ако не го правим, тогава няма да ни вярват и в международната политика при защитата на човешките права. И това би било така, ако ние допускаме в нашата общност да има дефицит на човешките права. Затова мисля, че Комисията по граждански свободи и вътрешни работи е тясно свързана с работата на подкомисията по човешки права на Европейския парламент. Това потвърждава, че ние не се отказваме от мисълта, че дебата за човешките права и за основните права трябва да бъде, да бъде дискути, трябва да бъде провеждан съвместно. И днес ние след обед със сигурност няма да успеем да довършим тази тема. Независимо от това, постигнахме напредък. И напоследък постигнах, напоследък постигнахме успехи. Колегата Ставрослав Бренидис вече е специален пратеник по човешките права. Той е компетентен и много последователен, опитен колега. Той се нужда от всякаква подкрепа и по, по мое впечатление след разговорите ми с него, той получава и подкрепа от вас. Европейският съюз в своята международна политика, т.е. в сътрудничеството, в действията, в регионалното развитие, в сътрудничеството по отношение на демократичното развитие, при при а, споразуменията за асоцииране, при споразуменията за свободна търговия има една съществена задача и същевременно шанс. Инструментите, с които разполагаме в рамките на, нашата, на нашите световни взаимоотношения, разглеждат основните стандарти за човешките права като фундамент, като основа на самите споразумения. Подкрепата на гражданското общество, под, подкрепата на въпросите за човешки права, подкрепата на неправителствените организации, които защитават гражданските и човешките права. И в рамките на нашите действия, в рамките на нашата економика, в, нашата, в рамките на нашата нашето външно политическо сътрудничество в тази връзка, тази комисия, тази подкомисия, разбира се, трябва да обръща особено внимание в рамките на Комисията по външни работи, но също и по отношение на международните отношения, също по отношение на международното сътрудничество и развитие. Тази комисия има интердисциплинарна функция. Аз като председател на парламента много често имам задължение, благодарение на вашите решения, благодарение на, вашата, на вашата подготовка за пленарните заседания. С тази помощ аз съм в състояние да изляза с конкретни предложения и решения които вие сте взели, т.е. да приложат тези решения и предложения в преговорите, които водя. Това, което и вие индивидуално като членове на тази комисия правите, дали в арабския свят или както вие представихте ситуацията в Турция, в Латинска Америка, в Африка, това е работа, която ни прави чест. Постоянно получавам информация по време на моите пътувания. Аз от много години познавам много от вас. От... Тази комисия представлява една надежда за много хора навсякъде по света. Те казват, аз говорих с колегата Икс, Хикс, извинете, говорих и те ми помогнаха много конкретно за това или онова. За това мисля, че без да ви правя комплименти, но вашата работа не е само като един орган, а и вашата индивидуална работа е от голямо значение. Мисля, че ние ние прилагаме принципа на условност в нашата съседска политика. Ние обаче трябва да знаем, че политиката на условно ще ни помогне, ще ни помогне, ако и ние и след това прилагаме тези преговори, ако следим за тяхното прилагане, ако още преди това дискутираме тези условия, ако обаче забрави мониторинга, ако подцениме оценяването, тогава тази условност, като е, този толкова добър инструмент, няма да ни върши работа. Мисля, дами и господа, че ние като Европейски парламент, благодарение на вашата работа и благодарение на работата на другите органи, през последните години успяхме да възстановим част от достоверността в нашата работа. Например, нашият колега Кошниевски беше помолен да предприеме хуманитарна мисия в Украина. Знаете проблема с Тимошенко. Не постигнахме целта си там, но постигнахме някакъв ефект. Европейският парламент беше възприят като орган, който по достоверен начин ре... изпълняваше реална политика, която е необходима. Това е реална политика, която ние успяхме да комбинираме с индивидуална защита и, подкреп, и стратегия за подкрепа на отделни засегнати хора. Това донесе и известно уважение към нашия парламент – и то в посока, че конкретни индивидуални човешки права бяха защитени и че конкретни действия доведоха до решаване на съвсем конкретни конфликти, конкретни случаи, единични. Тези обаче единични случаи могат да окажат влияние върху цялостното политическо развитие. В тази комисия вие самите трябва да се занимавате с индивидуални случаи, но решаването на отделен случай често не можем все пак да, да се грижим за всеки отделен случай, но решението на всеки индивидуален случай може да бъде взето като модел, за да се разбият структурите и да бъдат променени. Затова аз ви приканвам да останете така добросъвестно ангажирани с работата на нашия парламент – и аз съм готов винаги да дискутирам тези проблеми с вас. Сега с президентът, с председателят Шул ще преминем към отделните политически групи и след това ще проведем и втори кръг на дискусията. Започваме с госпожа Валдере от НП две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, въпреки че заедно говорим немски, аз този път избрах шведски. Там може би ще мога да говоря малко по-кратко. Правата на човека по света е област, в която има много проблеми. Близкия изток, Бирма, Грузия – Бих искал да проследите събитията, за да избегнем ситуации, в ситуации, в които може да има политически реваншизъм, като в Украина, например. Бих искал да кажа няколко думи за страна близко, близо до моята, именно Русия. Аз уважавам хората на Русия и смятам, че заслужават добро бъдеще. Затова бих искал Русия да бъде демокрация, в която се защитават правата на човека. Има много признаци обаче, че ситуацията с правата на човека се влушава. Започват е, започва преследване на неправителствени организации, често те попадат в графата чужди агенти. Понякога трябва да платят глоба от 12 000 евро. Понякога е, получават е, разпореждане да се пререгистрират. Службите им, е, помещенията им се претърсват. Много а, депутати биха искали мемориал да получи Нобелова награда. Ситуацията с правата на човека е тревожна и повечето дела в а, а, Съда правата на човека срещу Русия. Странно е, че от една страна Европейски парламент излиза с ясни декларации, от друга страна обаче ние договаряме е, облегчен визов режим, в това число и за служебни паспорти. Това е, облегчение визов режим очевидно ще благоприятства и у нези лица, които носят отговорност за случая Магницки. Аз мисля, че ние можем да използваме руския интерес, за да можем да възобновим диалога с страната по правата на човека. Бих искал да ви насърча да повдигнете, да повдигате въпроса с правата на човека в Русия. За всички нас е в интерес Русия да ни бъде стратегически партньор. Ричард Хауит има думата. Благодаря. Не мога да не се пошегувам. Знаете тази шега. Аз съм координатор на групата на социалистите в тази комисия. Е, вървя по вашите стъпки и се надявам да продължа да вървя по, ваши, по вашите стъпки. Сега, по отношение на неотложните случаи, е, вие издигате гласа за осъдените на смърт, за изчезналите осъдените. Е, наскоро искам да кажа, че това, че вашият глас дава резултат. Наскоро беше направена външна оценка, която каза, че декларациите от ваша страна дават резултат. Искам да благодаря за усилията ви. Второ, за първи път ви виждам на публична размяна на мнение след отлагането на втората делегация до, за Турция. Една от причините за отлагането е разговорът между вас и вашият колега в турския парламент. Разбирам, че личните разговори не могат да не останат лични, но искам да ви дам възможност да кажете публично това, което може да се каже публично е, всички ние сме широко смутени от събитията в Турция. Е, сега е време за диалог. Време е да, да разговаряме, а не, а не да отлагаме. Така че искам да ви помоля да кажете това, което можете да кажете публич, публично. Що се отнася до правата на човека и търговските споразумения, не искам да спирам да се спирам на никаква конкретна страна. Това, което казахте, се отнася за много страни. Но все още не сме успели да прилагаме клаузата за правата на човека в търговските споразумения. Инструмента е малко тъп като че ли. Не успяваме да го използваме така, че да бъде ефективен. Вие развихте парламентарната роля за ратификацията на споразуменията. Как смятате и смятате ли, че това ще ни даде повече влияние в преговорите? Накрая. Вие сте председател на парламента, следователно вие представлявате всички политически групи, но вие сте в бюрото, в председателския съвет и понякога в парламента има политически разногласия по въпроси на правата на човека. Това е естествено част от демокрацията, но понякога ми се ще да намерим консенсус. Понякога искате ли, сигурно искате да кажете нещо по-различно. Според мен правата на човека трябва да влязат в процедурата мейнстрим. Дали не е редно нашата подкомисия да стане пълноправна комисия, за да се осъществи тази процедура на включване на правата на човека във всички области? Господин Донски от името на либералите има думата. А, благодаря. Искам да кажа, господин Шаут, че всъщност имаше доста добро основание е, за получаването на Нобелата награда за мир от страна на Европейския съюз. Това се дължи на специалната роля, която и изпълнява той в защита на правата на човека по цял свят. Всъщност, аз си мисля, няма дребни неща, няма незначителни неща, когато става въпрос за правата на човека. Нещата не бива да се вземат за на готово. Днес особено понякога правозащитниците си задават въпрос как може страстно да се е, защитават правата на религиозните младенства, да същевременно да не се обръща внимание на ЛГБТ. За това пакет трябва да разглеждаме всичко това заедно. Не може да има някои аспекти, които да са нелюбими за сметка на други. Всъщност е трудно да се зачитат правата на човека а, изцяло, но само в Европейския съюз. Ние трябва да бъдем а, също така неотстъпчиви, когато става въпрос за нарушение на тези права в собствените ни страни за да спечелим а, с разбиране и уважение на цял свят за тази кауза що се отнася до Русия? Смятам, че Русия е особен случай. Това не е проблемна страна, където можем да уеднаквяваме с другите. А, там а, а, си спомняте, че са родени много от основните застъпници за правата на човека, сред, сред които и Андрей Сахаров. А, имаш е, една правозащитна организация, която се а, приема от негови съратници като Сергей е, Ковалев, който също е носител на наградата Сахаров. И когато тази територия е, става обект на попълзновения от страна на избирателно правораздаване, както става в Русия, не може да си затваряме очите, защото ние, ако не оправдаем доверието на Русия и на а, организации като Мемориал, ние ще а, предадем каузата за правата на човека изцяло. Затова искам да кажа, че тази мисия не е мисия само на красивите думи. Ние на, сме на кръстовище между реал политика и а, нашата, нашата с, с правата на човека. Благодаря на господин Донски. Сега Господин председател, един деликатен въпрос. Много се радвам, че сте тук и приехте нашата покана. През март четирима депутати от Европейския парламент от четири различни политически групи, от четири различни държави членки решиха да пътуват до Западна Сахара, за да се запознаят с ситуацията на правата на човека в окупираните територии. Знаете, че те бяха предвидели да се срещат с мароканските връзки, да се видят с неправителствените организации. Те информираха мароканските власти в писмен вид и изложиха подробно програмата си. Какво се случи, знаете много добре. И четиримата бяха спрени от полицията, която дори не представи документи качиха ги на самолет, за да се върнат веднага в Европа. Не става дума за официална мисия, разбира се, ставаше дума за инициатива на една интергрупа, която често, често се образуват такива интергрупи. През февруари 2011 година в Казахстан аз отидах не на официално посещение, защото работех по доклад за Средна Азия. И въпросът, който искам да задам е доколко можем да разчитаме на помощта на председателя. Вие не осъдихте експулсирането на депутати от страна, която декларира себе си близка до Европейския съюз. Вие не протестирахте срещу писмо на посланника на Марото, в което депутатите бяха обидени. Това е скандално. Същото стана и през 2011 година за господин Мейер. Господин Бузек се изрази. Е, въпреки че не споделя неговите политически е, чувства. До каква степен можем да разчитаме на подкрепата на председателя, защото на карта се поставя доверието в Европейския парламент. До къде можем да стигнем, какво можем да правим в при мисии, които са инициатива на отделните депутати. Благодаря, ще ви бъда благодарна за отговора. Някой друг? Първо искам да кажа нещо за Русия. Да, ситуацията с Русия е изключително тежка. Вие всички го знаете. Ние винаги се намираме в изключително тежко положение. Русия е велика сила, с която трябва да работим. Тя съществува, тя е, е мощна държава, това е държава, която поддържа много различни отношения с роделните държави на Европейския съюз. Аз съм германец и Германия И аз в моята държава, като западногерманец, който е роден през 1955 на холандско-белгийската граница, има много специално отношение към, Рус, към Русия. Много различно това, което моите съвременници, родени в източна Германия, имат. Логично е, но това става в една държава един народ, два различни начина на разбиране към Русия. Казвам го, за да поясня, че трябва да бъдем наясно, че държавата съществува, че Русия има право, както и другите държави на този свят, да бъде уважавана – Китай има същото право като, Германия като Русия, извинете, да бъде уважавана, но имаме еднакво задължение да не приемаме два различни стандарта. Това означава, че стандартът, за който аз пледирам, е да поддържаме отношения с тези държави, за да се постигне известна степен на нормалност а не към държава, която да бъде постоянно някакво изключение. Това не може да стане. Същевременно обаче, а знаете, че в Германия аз съм член на Социал-демократичната партия, Вили Брант е нейният известен подач, Той беше за мен голям пример и за това аз влязох именно в редиците на Социал-демократическата партия. Той беше федерален канцлер на все още е разделената Германия и той а, изрече призива промяна чрез сближаване. Той казваше, казваше, че е много лесно вирусът на, на диктатурата да зарази демокрацията. Затова нека да се опитаме да се кооперираме с тези държави. Тази промяна чрез сближаване, според мен, аз не мога да сравнявам съвременна Русия с бившия Съветски съюз. Днес Русия вероятно вече е по пътя към правовата държава там. Нашата, нашето отношение с Русия трябва да бъде прагматична комбинация, да прилагаме конкретна подкрепа за гражданското общество, за опозицията в държавата и да говорим открито с представителите на държавата, когато става дума за репресии. Споменахме мемориал, като председател на групата на социал-демократите, преди да стана председател на парламента, 7 години и половина изпълнявах именно тази работа. Аз видя, ви, срещнах представителите на мемориала тук Не мога да кажа за кого би гласувал за носител на Нобеловата награда за мир, но не сме чак толкова отдалечени един от друг. Аз застъпвам позицията, че тря... такава институция като мемориала трябва да бъде подкрепена. Впрочем, във връзка с мемориала, то се срещнах с госпожа Бонер, с хората, които по онова време се грижиха за архива на Андрей Сахаров. Мисля, че Пьотеринг беше е председател на Европейския парламент. Тогава помолих да се осъществи контакт с тези хора. Дори ставаше въпрос за конкретно финансиране, за да може този мемориал да запази наследството на Андрей Сахаров, както вие вече споменахте. В тази, с тази с оглед на това, ние сме напълно на едно мнение. Това е важно и искам да го кажа ясно. Вие ме познавате. Аз не се плаша пред. А, а, аз не се плаша нито в рамките на Европейския съюз, нито навън. Мога да кажа на, и съвсем откровено на Владимир Путин или на а, Медведев или на Лавров какви, каква точно критика отправям към тях относно неспазените, тради... неспазените стандарти в Русия. Същото се отнася и за китайските партньори или към други. Като аз съм относително недипломатичен, не толкова дипломатичен, възможно е, но бъдете уверени, че не съм дипломат нито тук, нито зад затворените врати. Аз не съм просто някакъв слуга. Може би искам, мога да ви разкажа една история. колега, който не е част от нашия парламент, но беше член на тази подкомисия, когато много уважавах. Този колега през 1994 беше избран за депутат в този парламент, беше станал тъкмо координатор в тази подкомисия, съвсем наскоро избран като координатор в моята политическа група и тогава трябваше да се срещна с представители по човешките права от иранското посолство. И той ме попита, такова нещо има ли? И второ, и защо изобщо трябва да се срещам с него и дни? Няма какво да си говоря с него. Аз съм... А, пре... Аз не исках да говоря с него. И тогава един много умен колега ми каза. Ако искаш да спасиш осъден от бесилото, трябва да говориш с палача му. За това изречение аз запомних за цял живот, защото то е напълно вярно. Когато изпълняваме нашата външна политика, трябва понякога да се срещаме и с хора, които представляват точно обратното на това, което ние представляваме. И това е моят отговор на въпроса как ще подхождаме към авторитарни режими или към държави, където демокрацията не е на нужното ниво клаузата за човешките права. Искам още веднъж да кажа, че вие сте напълно прав. И защо няма смисъл да дискутираме клаузата за човешките права и след това да не проверяваме дали тя се спазва. Използвах също и понятието интердисциплинарна работа. Затова бих искал не само Комисията по външни работи, но и други, Комисията по развитие, Инта, да вземат предвид това, каква е позицията на вашата подкомисия по човешки права? Ако вие бяхте пълноправна комисия, ще ще да е малко по-лесно. Затова е и причината, поради която аз пледирам за получаване на, получаване на статут на пълноправна комисия. Ролята на парламента при провеждането на преговори за сключване на международни договори. Няма не можем да оставим само на изпълнителните органи да определят кое е важно за човешките права и кое не. Затова постоянното съпътстване по пътя на преговорите е необходимо. Ние двамата в нашето сътрудничество в нашата политическа група вие бяхте а, скептик и противник, аз бях привърженик на един договорен процес. Ние обаче заедно придружихме целия процес и мисля, че постигнахме хубави неща. Затова мониторингът по време на процеса на преговори е много важен. Тоест, и придружаване по целия път от страна на парламента. По отношение... Ами, почна. По отношение на критиката, аз протестирах категорично. Колегата Вайгел също беше пострадал. Повдигнахме и въпроса в парламентарната асамблея на Съюз за Средземноморието, аз сезирах председателския съвет и също така предвидихме да сезираме господин Брок като председател на комисията АФЕД. Той разговаря заместник министра на външните работи на Марокко. Аз поисках среща с председателя на Мароканския парламент Видях с него в рамките на среща в Барселона. Аз представих възражението на Европейския парламент лично на него. И с него се разбрахме да създадем един инструмент, за да не се повтарят подобни случаи в бъдеще. Аз направих едно предложение. Колегите които пътуват до Западна Сахара в на посещения, които не ангажират парламента, да речем лични посещения, интергрупа, и поисках да бъда уведомен за това, че колеги пътуват. Тогава, когато съм уведомен предварително, мога да осигуря пълната защита. Нашият проблем беше, че колегите вече бяха заминали и ние не можахме да им помогнем в необходимите срокове. Така че уведомете ме предварително. Аз ще уведомя Мароканския парламент. И ако настъпи неш... ако не настъпят нужните събития и ако не бъдат предприяти необходимите мерки, ние ще се обърнем към нашите събеседници. Председателя на мароканския парламент изненадващо се съгласи и каза, че и той се чувства отговорен за спазването а, на статута на европейските депутати. Така че, може би, спрямо нормалните ми привички, не съм бил достатъчно, не съм обявил всичко това достатъчно публично. Благодаря ви за това, че повдигнахте въпроса. Само, че това нежелание да се намеся просто не е съществувало. Наваме към втората част. Моля ви се да бъдете съвсем кратки. Имате, имаме трима колеги от НП, които искат да се изкажат. Всеки по една минута, моля. Dziękuję bardzo. <clears throat> Panie Господин председател, искам да благодаря сърдечно за продъл... това добро продължение като председател на парламента в работата на тази подкомисия. Изключително важно е начинът по който подхождате към нашата работа за човешките права. Искам да се изкажа последното. Първо, решенията в рамките на спешността и тяхната полезност. Трябва да се направи нещо, за да се покаже как те трябва да бъдат изпълнени със съдържание. Защото като се започне да обсъждаме темите, и това разбира се е много полезно, нямаме възможност за контрол. Второ, wykorzystanie e, całego instrumentarium doświadczenia. Пратениците, омбудсманите и представителите на целия инструментариум, те разполагат с необходимия опит по тази тема за а, човешките права. Аз бях инициатор на за свикването на среща на върха на омбудсманите и мисля, че това също е много важно. И трето, корпоративната социална отговорност. Решенията на парламента подчертават този интердисциплинарен аспект връзката на, на човешките права с економическата политика. Какво е вашето мнение в този въпрос? Благодаря, господин Кука. Благодаря, госпожо председател. Имам две бележки. Първата бе застъпена от колегата Гжибич, именно потвърждение за това, че словаците и поляците мислят по сходен начин. Искам да ви приветствам, господин председател. Аз също смятам, че това е, е за нас насърчение и вдъхновение. А всички имаме нужда от това от време на време, от добрия шеф. А, особено когато това насърчение идва от човек, който ни показа, как от, отвътре познава естеството на работата и значението на дейността на тази комисия. А, какво ме притеснява? Искам да обединим три фактора. Председателя Шулц, процеса на разширяване на Европейския съюз и правата на човека чрез региона Западните Балкани. Зная, е, колко е трудно да се планира ваше посещение в чужбина. Ако намерите обаче някакво свободно време, за да може да вместите в програмата си едно посещение в е, страна от Западните Балкани, вие познавате много добре е, ситуацията там. Аз я видях с очите си. Мисля, че бихте допринесли неимоверно за е, процеса на разширяване. Тези държави го заслужават. И аз мисля, че вие трябва да направите един такъв жест е, като знак е, за е, доверието към Европейския съюз и знаете, че това темата за човек, правата на човека е основна процеса на разширяване. Благодаря. Ана Гомес има думата. Uh, Господин председател, за нас е чест uh, вашето присъствие сред нас. Знаем, че вие сте един от uh, застъпниците на правата на човека е, е, и всички ние се тревожим от ставащото в Турция. Също времено ни е, си задаваме въпрос какво става в Бразилия. Вчера дойде президентът Дилма а, и каза, че трябва да се отчитат сегашните е, раз, развитие и тя а, всъщност се отнася много добре към а, тези протести тя ги приема много добре, казват тези хора са прави. Те не искат да се влага толкова пари в изграждането на спортни съоръжения, искат да имат повече работа и социални придобивки а, ние трябва да, а, спес, да спасяваме а, е, човешкия живот. Един от начините са спешните процедури. Моля ви, господин председател, променете начина по който се а, организира дневния ред на пленарните заседания, защото този кръг от въпроси е изключително а, важен, а е трудно да бъде а, разширяван и а, не а, остава широко присъствие по време на това заседание. А, имаме също да, да, области, където Европейския съюз има силно влияние. Неодавна два шведски журналисти бяха освободени от а, ареста, но все пак в е- Етиопия продължава да се извършват арести на журналисти, включително европейски журналисти. Не чувам каква е реакцията. Бихте ли могли сега аз съм сигурен, че вие поставихте този проблем при посещението на министър-председателя. Бихте ли ни казали какво? Освен това искам да ви благодаря, че имате посещение в а, моя роден град, че приехте символичния а, ключ на града, защото вие го заслужавате. Вие знаете, че тази криза наистина е съкрушителна за много от европейските граждани. Единствената причина аз да отсъстваме, е защото бях с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 Господин председател, ще ми се да проявите недипломатичност по една конкретна тема. Както вече се описахте като човек, който постъпва недипломатично. От друга страна обаче ми се ще вие да бъдете силно дипло... силен дипломат. Така, по отношение на смъртното наказание, аз няколко години съм посветил от живота си да обсъждам този въпрос моите съседи, съседи, които, чието роднини, а, членове на семейство, са били екзекутирани от Франко. И оставяйки на страни личните си преживявания, аз продължавам да си казвам, а ние хората от моето поколение, може би трябва да сложим точка на а, този бич, а, лишен от всякаква човечност а, и всъщност не дава никакви резултати. Смъртното наказание на много места, а по света вече а, е, или има забравна или мораториум върху смъртното наказание, но все още остават някои варвари, както ги описва Еспиноза. А, в някои държави продължава да съществува смъртното наказание. Надявам се, че в скоро време ще усени, ще ги осени прозрението, че смъртното наказание е така неприемливо, както бе а, осъзнато, че е неприемливо робството преди 150 години. Друга тема, аз а, знам, че е, ви е трудно, вие да бъдете веднъж дипломат, веднъж не, но аз ще ви помоля да бъдете дипломати, да ни разкажете за, посеще, за отношенията между Европейския съюз и Турция. Надявам се, че посещението на делегацията от Европейския парламент в Турция не, не е отменено, а само отложено. Събитията в Турция а, могат да се възприемат или като голям риск, или като фантастична възможност а, в положителен план. Мисля, че вие трябва да проявите виртуозна дипломатичност, а, така че изхода да бъде положителен и да се предвижим към по- солидна и зряла демокрация в Турция, която е една приятелска на Европейския съюз страна председателската призовава към по-кратки изказвания. Господин Валде от Алде. Благодаря ви. По отношение на случая, в който аз лично бях замесен, ние очаквахме по-бърза реакция. Може би от страна на службата на госпожа Ештън, но да забравим този случай. Аз поисках време за изказване по въпросите на така наречените замразени конфликти. Имам чувство, че ние в парламента не изграждаме връзка между неефективността ни при решаването на горещите въпроси и критичните последици за живота на хората, които живеят в тези райони. Европа е заобиколена от замразени конфликти, които във всеки един момент могат да станат въоръжени конфликти и войни. Ще спомена само някои от тях. Нагорни Карабах, Палестина, Западна Сахара. Има обаче и други. По време на пленарните разисквания миналата седмица за службата за външна дейност и е, способността и да способства за решението на тези конфликти, ние установихме ограниченията ни. Необходимо е ролята на Европейския съюз да стане по-видима, да бъдем възприемани е, като способни да дават резултати. Имам една идея, господин председател. Може би трябва да използваме по-голяма степен знанията на изтъкнати европейски държавници, за да се намери решение на замразените конфликти, така както правят американците. Понякога с голям успех. И по този начин, може би, ще дадем а, възможност а, да се потушат замразените конфликти преди да избухнат. Господин Димисмакис от Зелените има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да продължа мислите на колеги, които говориха за неотложните резолюции. Въпрос, който много ме вълнува, защото смятам, че това е важен инструмент за Европейския парламент. Те са начин да поискаме е, повече да се съблюдават по-голяма степен правата на човека. Европейския парламент използва този инструмент, но има някои фактори, които подкопават ефективността на резолюциите. Някои от резолюциите, някои от проблемите могат да се променят сроковете и времето, когато се обсъждат тези резолюции, в четвъртък, например. За Азербайджан, например, пресата в Азербайджан каза, че а, тази резолюция няма особена стойност, тъй като за нея са гласували няколко десетки души. Необходимо е след тези резолюции да има нещо конкретно. Благодаря. Председателя Шулц каза, че ще отговори на други въпроси, стига да са зададени кратко. Господин Кашман, след това госпожа Андрикин. Ще бъда пределно кратък. Искам да ви кажа, че днес в Питърсбърг една ЛГБТ, в Санкт Петербург една ЛГБТ организация беше глобена и по всяка вероятност ще бъде закрита. Приветствам това, което казахте за правата на човека и в Европа извън нея. Искам да ви помоля да окажете по-силен натиск върху съвместната парламентарна асамблея. 38 страни криминализират хомосексуалността и отказват да признаят този проблем в рамките на споразумението Котуно. Госпожа Андрикине ще говори литовски. Искам да благодаря за вашата чувствителност по въпросите за човешките права. Вие говорихте, че сте били член на тази подкомисия. Спомням се как трябваше да се обърна към вас, когато ставаше въпрос за кубинските дисиденти или за държавите от източното партньорство. Мога да кажа, че винаги сме получавали бързи отговори от вас и аз ви благодаря за това. Моят въпрос се отнася до специалният пратеник за човешки права. Преди година назначихме господин Ламбринидис. В рамките на тази година извлякохме няколко полуки. Нашата цел беше да осигурим повече видимост на тази организация и функция. Не знам колко държави е посетил той, доколко е бил ангажиран, с колко неправителствени организации се е срещнал, но в парламента той седи по време на дискусиите по правило до висшия, до върховния представител и почти не взема думата много е, направил е много в рамките на тази година, но мисля, че трябва да му бъдат предоставени повече правомощия, да говори повече на пленарните заседания. Има комисари за търговията, за, за, за развитието, които предоставят своите становища. Мисля обаче, че по определени въпроси нашият представител трябва да получи повече възможности да взема думата. Благодаря и госпожа Копър. С голямо удоволствие ви приветстваме сред нас. Много съм удовлетворена от това, което казахте за двойните стандарти, че трябва да видим какво става в Съюза и нарушаването на правата на човека в Съюза. Приветствам и това, което казахте е, за неочакваното закриване на общественото радио и телевизия в Гърция миналата седмица. Ход, е, който застрашава стабилността в страната, изцяло недемократична стъпка, без никакви допитвания. Правителството реши да закрие общественото радио и телевизията в е, съвсем не, неочаквано телевизионният екран стана черен. Знаем, че общественото радио и телевизия имат нужда от преструктуриране, но в условията на демокрация не се закриват обществени радио и телевизия. Днес предстои много важна среща между партньорите е, в правителството. Е, нови избори биха били авантюра. Благодаря ви изявленията и Европейския парламент е, да има много ясна позиция, дори и тогава, когато става нещо в Европейския парламент. Ще запомня. За... Ще започна, може, вероятно, с бележките на колегите Демия Макис и Гомес. По отношение на спешността. Мисля, поне за мен мога да кажа, че около че аз вече 19 години но, а, водя бомба, борба за ново място а, на спешните действия. Самият аз съм предприял действия и преди когато, когато аз започнах парламента, спешните дебати се водеха в петък сутринта в Страсбург. Тогава работехме до петък, но тогава сега не е така. Тога и в петък сутрин водихме тези дебати. Според мен не беше никак зле, защото имаше две предимства. Първо, в дневния ред вече нямаше почти нищо друго. И второ, редакциите бяха, бяха отворени преди обяд. И така, ако в четвъртък след обед се приеме тази спешност, медиите бяха приключили, бяха, броевете бяха приключили. Затова, според мен, тези дебати в петък сутрин и тези публикации в петък сутрин бяха, според мен, много добри. Разбира се, ако ако се обсъжда това в четвъртък сутринта, всички останали теми трябва да намерят друго място. Това би се отразило на дневния ред и на начина на работа на Европейския парламент. Не трябва обаче да забравяме, че сме парламент, който следва принципа да изпълнява все повече задачи при, намаляващи, при намаляваща продължителност на заседанията. Нашите, времето за нашите заседания намалява все повече. За това и това предложение на господин Свобода, което е интелигентно и добро, трябва някак да бъде вмъкнато в дневния ред, защото просто нямаме време. Но а, моята позиция е ясна. Нека обаче да кажа нещо за влиянието, което оказва тези спешни дебати. Те са важна част от работата на Европейския парламент. Диктат, диктатурите на, на тази земя ще приема тези спешни решения, независимо дали се отнася до 500 или до 50 хиляди. Страхотно е, когато дадена резолюция бъде приета с гласовете на много колеги. Често обаче при спешността се стига до там, че а, има съмнение дали изобщо ще бъде приета дадена резолюция. Спомнете си изречта на а, <clears throat> президента Мазуки от Тунис. Той каза в речта си, че 25 години е практикувал като лекар в Страсбург. И сградата, в която сега говоря, Знам как е построена. Гледах как е строят от моя кабинет. И знаех, че там бе, нали, нямам власт. Там, където се приемат резолюциите, там, където диктатурите се, се а, поставят. Това беше мястото, където диктатурите бяха на обвиняемата скамейка. Затова Спешните резолюции са инструмент от полза за много хора по света. Ние сме задължени обаче да, при, да пристъпваме много внимателно. Аз държ... Моят, моят, моят първата ми реч в Европейския парламент беше за отвлечени монахини в Тибет, т.е. Спеш, спешна резолюция. Това беше първата ми реч в парламента. Аз държах реч и за помилването на един осъден на смърт и разбрах за мое голямо съжаление, че този човек вече е отдавна на свобода. Така че и тази спешна резолюция не беше вече чак толкова спешна. Ето защо трябва да бъдем внимателни. На всички ни се е случило, не случвало, но спешните резолюции са един изключително важен инструмент и аз съм на същото мнение. Корпоративната социална отговорност е тема, с която трябва да се занимаваме отделно. През последните месеци цитирам често в моите речи следното. Не знам колко тениски се носят в тази стая, които са ушити в, от жени в фабрики, които са, работят 12 часа на ден за по 1 долар. И, и, и ако фабриката изгори, тога, и хората вътре също загиват, тъй като няма авариен изход и няма пожарна. Вероятно и ние носим такива дрехи, които са произведени по този начин. Това е моят отговор на вашия въпрос относно корпоративната социална отговорност. Такива, такива фабрики принадлежат на европейски предприятия и ние трябва да направим нещо, за да променим това. Това е задължение в рамките на нашата външна политика. Трябва да се върнем отново на условността, да използваме инструментите, с които разполагаме, за да подобрим подобни ситуации. Господин Кокърн, мисля, че Западните Балкани и процеса на разширяването е нещо много сериозно. Мисля, че обсъждахме този въпрос с гръцкото председателството. Ние ще насочим вниманието още веднъж към процес на разширяване към Западните Балкани. Сигур, аз тогава ще се ангажирам и с този въпрос Това е не можем да задоволим просто с присъединяването на Харватия към Европейския съюз, а трябва да продължим, а ситуацията в Западните Балкани изисква нашето внимание. Благодаря за думите ви. Аз не съм запознат с това, защо Общината в Лисабон ми даде ключа на, град, на града. Не знам с какво го заслужих, но при всички случаи е чест. Аз се срещнах с министър-председателя на Етиопия и съм я и знам, че в близко бъдеще там ще отиде делегация на парламента и трябва да се повдигне въпроса в рамките на посещението. Да, е, когато аз се срещнах с министър-председателя, повдигнах много деликатни въпроси. Това беше един от по-малко дипломатичните елементи на нашия разговор. При всички случаи, по отношение на Етиопия, ситуацията е най съща. Трябва да обсъждаме е, нелицеприятни въпроси, но трябва да ги запазим близко за се, до себе си. Не винаги е лесно. Що се отнася до смъртното наказание? Мисля, че, че първият подпис, който поставих пред, под официален документ, беше срещу смъртното наказание. Смъртното наказание не е само е варварство, а то е държавно, държавно е убийство, подкрепено от държавата. Отмяната от, на, на смъртно наказание е мой политически ангажимент. Докато дишам и докато сърцето ми пие, ще се боря срещу този варварски акт срещу човешкия живот. И то с недипломатични средства, както е ясно. Броят на държавите, които прилагат смъртно наказание и екзекуции, намалява. Но трябва да насочим вниманието на там, че това не са само Съединените Американски щати, но също и Япония. Там също се извършват отново екзекуции. Мисля, че точно в Япония това... не се говори а, особено за това, но в тази държава се провеждат екзекуции и често се изненадвам колко малко, колко рядко това излиза в фокуса на общественото внимание. Аз споделям мнението на госпожа Локпилер за Турция. Това е това, което виждаме в Турция, че съществува живо гражданско общество. Това общество иска да постигне демократични стойности и ние трябва да подкрепяме това общество. Важно е да не прекъсваме контактите с Турция, а да ги продължим. Господин Ердоган не е Турция, той е правителството на Турция. И мисля, че това трябва да бъде важното. Това е едно легитимно правителство, но самият не представлява Турция сама по себе си. Правото лета се муа не, не постигна успехи във Франция преди много години. Затова мисля, че не бива да го допускаме. Господин Вайгел, по отношение на Западна Сахара ще пропагандирам още, е, е, не съм пропагандирал до сега, защото не искам да се задоволя просто с едно съобщение в пресата. И искам да променя нещо в действителност. Сега ще трябва да направим и двете неща. Да постигнем конкретно нещо и да направим прес съобщение. За това следващия път ще уведомя пресата. А по отношение на конфликтите споделям вашето мнение. По принцип аз съм се изразил точно какво мисля. И мисля, че и двамата сме наясно, че по отношение на замразените конфликти винаги се движим по ръба на възможна ситуация на война. Това а, изисква най-висока сенс... чувствителност. Господин Кершман, е, точно преди да повдигнеш въпрос, Александър ми разказа за случая в Санкт Петербург. Да, ще повдигна въпроса веднага и ще видим какво конкретно можем да направим. Бях очуден, защото президентът Путин на заседанието на Г8 създаде впечатлението, че са готови да понамалят напрежението, така че съм очуден. Що се отнася до ролята на господин а, а, Ламбринидис, той е специален пратеник, не е комисар. Не е в а, нашите правомощия да му дадем повече правомощия. Ще а, предам вашето мнение на госпожа Аштън. Що се отнася за гръцката радио и телевизия, вие казахте всичко. Благодаря за комплимента. Е, що се отнася до омбудсмана, не знаех за тази мрежа. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря ви за тази възможност да разговарям с вас. Благодаря. Благодаря и аз, господин председател. Благодарни сме ви, че останахте дълго. Ще завърша с два коментара. Да, и искаме, полагаме усилия да бъдем, да работим по междудисциплинарен начин. Винаги каним хора и ни е най-трудно да работим с Комисията по търговия. До сега не сме успели, но и днес, рано сутринта, дискутирахме на разширеното бюро. Ще продължаваме да опитваме, но тук е, принципно съществува друго разбиране от това на Комисията. Те смятат, че човешките права и външната политика не са свързани и ще говоря с колегата от Комисията по външни работи. Второ, вие казахте два пъти и цитирахте източната политика на Вили Бранд. Политиката на сближаване. Тук не става въпрос за германски депутат, а какъв е нашият принцип, нашият политически принцип спрямо Беларус. И за това Дискусията с вас беше плодотворна. Трябва да продължим диалога, но същевременно да зададем съвсем ясни и измерими изисквания, за да може да се постигне наистина сближение. Още веднъж благодаря. Uh, И така, колеги, дайте да... Нека да продължим. Трябва малко да почакаме. Okay, now we have come to our agenda point exchange of views with ambassador. Сега ни предстои размяна на мнения с посланник Робърт Кинг, специален пратеник на САЩ въпросите на правата на човека в Северна Корея. Благодаря ви за присъствието тук. Вие с, за втори път разговаряме с вас по проблемите на Северна Корея и правата на човека. Един от нашите колеги повдигна въпроса за замразените конфликти. Това означава ли а, Корейския полуостров? Там а, нещата много не се движат. И мисля, че Последния път, когато разговаряхме с вас, зададахме въпроса, ще се променят ли нещата с новото ръководство. Не можехме, тъй като новото ръководство току-що беше встъпило в длъжност. Сега се надяваме да чуем повече от вас. Вие сте станахте специален пратеник за Северна Корея и правата на човека през ноември 2009 година. От тогава настъпиха доста събития. Европейския съюз следи внимателно ситуацията в тази страна. Ние водим разисквания, приема, разговаряме с съвета за, по правата на човека с на ОНЕ и миналата седмица въпросът беше приоритетен за Европейския съюз. Тази година съвета по правата на човека даде мандат за създаване на комисия, която да разследва нарушенията на правата на човека в Северна Корея. Тази комисия ще започне работа през юли. И това е събитие, което заслужава нашето внимание. Току-що ме уведомиха, че делегацията на парламента за взаимоотношение с Корейския полуостров възнамерява да посети Северна Корея в края на юли. За колегите, които ще бъдат включени в тази делегация, с огромен интерес ще ви изслушат. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да говоря пред вас. Много се радвам, че мога да разговарям за, с вас по проблемите на правата на човека в Северна Корея. Ситуацията с правата на човека в Северна Корея си остава лоша. През последните 4 години световната общност все повече обръща внимание е, на условията, на които са подложени гражданите на Северна Корея. Е, Полагаме усилия да се засили натиска върху Пьонгянг, върху Пхенян. Благодарим на Европейския съюз за ролята му в общата асамблея, в съвета за правата на човека, за това, че събира и информация за ситуацията с правата на човека. Съединените щати е, са много благодарни за положителната роля. През последните няколко седмици сме свидетели на промяна от от провокация премина към ангажимент. Северна Корея предложи разговори с САЩ през последните няколко седмици започнаха взаимоотношения с Япония по отвличанията, изпратиха пратеник в Пхенян и започнаха експертни разговори с Южна Корея на 9 и 10 юни, за да се обсъди въпроса за промишления комплекс Сонг. Проекти, разговорите бяха отложени поради е, не, разногласия е, по отношение на длъжността на участниците. До пред няколко седмици Северна Корея отправяше заплахи всеки ден от стратегически ядрени удари на територията на Съединените щати и Република Корея до съобщението, че ще възстанови работа на ядрения комплекс Йонг Бион. Тези заплахи се е, отправиха на фона на най-провокативната и опасна от всички е, неодавнашни стъпки на Северна Корея, а именно третият, третието изпитание на ядрени оръжия. Международната общност изгради забележителен консенсус е, срещу опасните и дестабилизиращи действия на Северна Корея. Над 80 страни международни организации излязаха с декларации, в които критикуват е, ядрените тестове. Е, светът е наясно с това, че Северна Корея е нарастваща заплаха за регионалната и глобална сигурност и мир от международната общност е наясно с това, че Северна Корея нарушава международните норми на поведение от разпространението на оръжие до правата на човека. Съвета по правата на човека на ОНЕ и Генералната и общо събрание приеха през приеха три е, резолюции, които са критично настроени към е, е, ситуацията с правата на човека в Северна Корея. Имаше до преди една година надежди, че при Ким Йонг Ун в Северна Корея ще настъпи промяна само че разликата е по-скоро в сил, отколкото по същество. Той очевидно гледа към миналото, изразходват се огромни ресурси за ракети с, дълго, с дълъг обсек, ядрени проекти и луксозни стоки за, при малкия, за малък привилегирован елит. Огромното мнозинство севернокорейци гладуват. Ние сме сериозно разтревожени от ситуацията с правата на човека в Северна Корея. Притесняваме се от съдбата на севернокорейците, които страдат от решението на правителството си да продължи с разрушителната си економическа политика. Е, една трета от е, децата в Северна Корея страдат от системно недохранване. Според е, различни съобщения, режимът е хвърлял в затвора между 100 и 200 хиляди граждани в огромни мрежи от политически затвори. Условията там са нечовешки. Има и принудителен труд Цели семейства са били осъдени, много често без съд и присъда, просто защото един член на семейството е извършил предполагаемо престъпление. Шин Донг Юнг разговаря с подкомисията по правата на човека пред няколко седмици. Неговата история е описана в книгата на Блейн Харден «Бягство от 14 лагер». Той разказа своята история и той а, е, даде човешко лице на безчовечността на режима. Е, борбата срещу е, безчовечието на режима е важен аспект от външната политика на САЩ. Все още не са предприяти действия за подобряване на условията на севернокорейците. Предприемаме мерки да се окаже натиск върху страната. Вие споменахте създаването на анкетна комисия. Ние очакваме да чуем нейните заключения. Резолюцията за създаване на комисията беше внесена, беше представена от Европейската общност в Япония. Подкрепихме тази резолюция. Е, бяхме една от многото държави, които които подкрепиха резолюцията. Приветстваме, че Майкъл Кърби от Австралия е, е от Австралия и е, Соня Бизерко от Испания, от Сърбия ще се присъединят към съвместният е, към специалния докладчик Дарусман за Индонезия в комисията. Ще продължим да работим с нашите партньори за да се даде подкрепа на комисията в нейната важна работа. И очакваме препоръките и пред съвета по правата на човека през март 2014 година. Говорейки за ситуацията с правата на човека и хуманитарната област, аз в Северна Корея, аз съм дълбоко убеден, че първо трябва да продължим да изискваме ръководство на Северна Корея да предприеме нещо за тежката ситуация с правата на човека. Второ, ние трябва да положим усилия да се разруши информационната бариера и севернокорейците да да имат контакт с външния свят, да се изгради възможност за положителни промени, които са необходими както за сигурността, така и за хуманитарните предизвикателства на Корейския полуостров. Наскоро има много скромни признаци за това, че затвореността започва да се преодолява все още е незаконно да се притежава радио, на което могат да се, случа, да се слушат други станции, освен контролираните от държавата. Независимо от това, проучване на интермедия установи, че между 20 и 30% от бежанците, които бяха интервюирани, казаха, че са слушали е, чужди е, радиопредавания диви, ди дискове от Южна Корея са разпространени. Повече от половината от интегрираните са гледали такива дискове. Мисля, че повече от 2 милиона мобилни телефона в момента функционират в Северна Корея и броят им продължава да се увеличава. Мисля, че сме свидетели на известни промени и трудности за режима в резултат на наличната богата информация. Европейския парламент и Европейския съюз дават важен принос към усилията за отваряне на Северна Корея към външния свят и към външна информация приветствам посещението на делегацията на парламента следващия месец. Седем държави членки на Европейския съюз имат посолства в Пхенян. Почти всички държави членки поддържат дипломатически връзки с тази страна няколко неправителствени организации от Европа и европейски представителства и им водят ежедневен диалог с Северна Корея, разпространяват идеите за върховенството на закона, демокрацията и дават информация за това какво става в други части на света. Наградата Сахаров играе много важна роля, защото обръща внимание върху въпроса за правата на човека. И а, когато мислите а, за наградата този път, помислете за Северна Корея. Съединените щати отдавна казва ясно, че са готови да подобрят отношенията с Северна Корея, стига тя да предприеме действия а, да спази международните си задължения ние възобновяваме взаим, взаимоотношение, диалог. Президента Обама каза пределно ясно това в реч в Бирма през октомври. По отношение на Северна Корея той каза, откажете се от ядрените си оръжия и вместо това отдайте предпочитание на мира и прогреса. Ако направи това, ще Съединените щати ще ви протегнат ръка. Е, миналия месец в съвместна пресконференция с президента Парк от Южно Корея в Вашингтон, президента Обама се върна на този въпрос и призова Пхенян да, каж... да е, обърне внимание на събития в страни като Бирма, която като се реформира може да извлече полза от повече търговия, инвестиции и дипломатически връзки със света. Е, ние ще съдим Северна Корея не по думите, а по делата, по конкретните стъпки, която предприема, за да се решат проблемите, които вълнуват международната общност от ядрената програма до нарушената на правата на човека. Северна Корея е изправена пред ясен избор ясни стъпки насочени към ядрено разоръжаване, спазване на правата на човека. Те могат да доведат до мир, благоденствие и по-добри връзки с света, в това число Съединените щати. Освен това, Северна Корея може да направи избор между образование и храна за гражданите и и разработването на ядрени оръжия и други военни е, условия. Благодаря. Давам думата е, на депутатите и след това ще дам е, думата на службата за външна дейност. Господин Мартин. Да. Аз е, ще посетя Северна Корея след е, няколко седмици. Искам първо да разгледам въпроса за диалога. Разбирам защо вие не го коментирате, но си мисля дали има промяна в подхода. Дали имаме готовност да започнем двустранни преговори с Северна Корея, защото исторически винаги разговорите са били шестстранни, е, имало е такова настояване, а не двустранни, дали няма промяна в позицията. Причината за шестранните разговори е поради а, ролята, които а, другите държави играят а, в този формат. Китай а, в момента много разочарова, разочарован от ставащото в Пхенян и вече не ги защитават. А, същевременно има и а, репатриране на иммигранти в, обратно в Северна Корея. Вие разговаряхте ли с някого да се прекрати тази практика? Продължава значителния недостиг на храна в Северна Корея и много а, опити да, за предоставяне хуманитарна помощ се провалят, ако не минават през официалните държавни канали. Има ли а, разблокиране на ситуацията. А, и освен това, е трудно да се направи оценка на економическото състояние, е, дали има е, някаква нагласа за да се отворят е, на, към другите страни, поне поради економически причини. Благодаря. Благодаря, Ана Гомеш. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, че сте пак тук. Наистина много навременно е Вашето посещение, предвид на посещението на нашата делегация в Китайска, в Корейската народно-демократична република. Наистина интересна е позицията на Китай. Дали това е част от някаква игра? Добрите, лошите полицаи, но всъщност една и съща политика – Наистина ли има реална промяна в политиката на Китай спрямо Северна Корея? По какъв начин бихме могли имам предвид нагласата на официалните органи, а не само младият вожд на страната. Предполагам, че държавното ръководство, което взима решенията на местото младия вожд, има ли някаква промяна предвид на станалото преди месец-два? Какво може би ги тласка към някакъв вид диалог и отваряне на страната? Имате ли представа? Благодаря председателката. Сега ще дам думата на господин Марсел Роян от Бюрото за Юго-Источна Азия, Нова Зеландия, Австралия а, от външната служба. Ще добавя и един въпрос от себе си. Можете ли да подкрепите и по какъв начин дейността на тази анкетна комисия? Благодаря, аз наистина работя в едно бюро на службата, което отговаря за много държави, много работа и мисля, че това, което чухме от специалният представител е много важно за нас и това, което и е също, което чуваме като основен повод за загриженост в западната и американската политика, а именно за, по отношение на мира и стабилността в региона. И а, думите трябва да се подкрепят с реални е, действия, а именно с а, присъединяване към съответните резолюции от 2003 година насам в Съвета сигурност на ООН се предлагат на гласуване този, е, такива резолюции. В тях винаги правим разграничение между режима и населението. За нас Европейският съюз продължава да демонстрира своята солидарност към северокорейския народ и неведнъж сме е, предоставяли помощ на най-нуждаещите се, като например на хората с увреждания, на малки деца и на майки кърмачки. Това, мисля, е много важно. Друг конкретен въпрос е, например, това, което се чува за бежанците. На 5 юни излязохме с декларация относно ситуацията на 9 такива беженци, които принудително са върза, върнати от Лаос в Северна Корея и всъщност тези призиви наистина имат ефект. Поставихме въпроса на съответните равнища с съответните а, а, страни, свързани с а, събитията искам да се присъединя към казаното от посланника. Наистина ние се опитваме да прилагаме двустранен подход в отношението си с севернокорейците. От една страна да бъдем много твърди, така, защото те да разберат ясно, че това, което правят, особено в ядрената си програма, е крайно неприемливо. Същевременно ние не отстъпваме по отношение на санкциите и така нататък няколко а, посолства а, има в страната, но освен това има и други офиси е, за сътрудничество, които, чрез които са представени и други държави. Има и неправителствени организации. Провеждаме срещи с севернокорейците. Те често ни посещават и ние ползваме всякаква вероятна възможност да им кажем, че ако нищо не се промени, нищо няма да получат първо по това, което буди най-сериозно ни безпокойство у нас, а именно състоянието на правата на човека. Мисля, че това е ясно посещение. усещение. парламента също помага, вие приемате съответни резолюции. Предстои посещение през юли. Това ще е важен повод отново удачен повод, за да може да се отправи още веднъж това послание към севернокорейците. Няма да забравим, господин Шин наистина говори пред комисията, това беше впечатляващо и нямаше празни места в залата. Хората знаят какво се случва там. Освен това, ние го работим с нашите партньори, като Съединените щати и други, така че случая да получи дължимото внимание. По другия въпрос, честно казани, те нареченият а, а, въпрос, с който печелите 64 000 долара. А, поне така се казва в Штатите. Европейския съюз а, изготви а, и а, внесе резолюция в анкетната комисия, нещо, което преди половин година не би, бихме помислили за възможно. Мисля, че определено сме заявили твърд ангажимент. Сега ще видим по какъв начин ще стигнем до реални дела и това ще обсъдим с а, посланник Кинг през следващите няколко дни. Благодаря. Сега давам думата на посланник Кинг. Много ви благодаря за въпросите и за коментарите. Господин Мартин, вие поставите редица и е, интересни въпроси и ми се ще да им отговоря. Един от тях е въпросът, който поставите за двустранните разговори между Съединените Штати, Северна Корея и шестранния формат. За нас шестранния формат взема централно място в политиката ни по отношение на Канадара. А, то в последното заседание обаче се проведе преди е, година-две. Продължаваме да е, работим активно с останалите страни в шестранния е, формат. Дори е, днес във Вашингтон се провежда тристранна среща между Съединените щати и а, е, Япония и Северна Корея. Продължаваме да разговаряме с Китай. Това е сред водещите теми в разговорите ни с Китай. Неодавна проведените срещи на високо равнище между президента Обама и китайският китайското ръководство отново посвети голяма част от разговорите по време на официалната вечер, именно на въпроса за отношенията с Северна Корея. Участваме в един широк дипломатически процес в Северноазиатския регион. Има проблеми, които очевидно трябва да се раз... обсъдят с САЩ и Северна Корея но всички дискусии, които водим, ще се насочват към обсъждането на въпросите с в шестранния формат. Що се отнася до процесът свързан с Китай, вашия анализ е правилен. Това е двустранната политика на Китай в региона. Китай и Северна Корея имат дълга история на взаимоотношения. Виждаме знаци за това, че все повече се изчерпва търпението на Китай и мисля, че третите, третият ядрен опит не бе прият изобщо добре в Китай и мисля, че а, самата идея а, Северна Корея, е страна като нея да притежава ядрено оръжие, създава сериозни проблеми за китайското правителство. Китай подкрепя а, резолюция а, 2094 на съвета за сигурност на ООН. А, но получаваме а, е, информация, че Китай прилага много по-стриктно мерките предвидени в тази резолюция, отколкото е, е правил преди. Е, нещо, което споменахте за Китай, нас ни притеснява именно въпросът с е, бежанците. Единственият начин да се избяга от Северна Корея е като се премине през Китай. Китай заявява, че е, е, възприема тези бежанци като бежанци, търсещи економическо подобрение на ситуация, за това ги връща. Всъщност, откакто това е, е така не само откакто Ким Чен а, Ун за, пое властта, а това беше така и преди това. Всъщност, а, е, последния път а, мога, мога да кажа, че статистиката показва, че едва половината от беженците са успявали да тръгнат, които са успели да излязат от Китай, са успели да стигнат до Южна Корея. А, надяваме се, че това е едно временно отклонение, не сериозно на промяна в, в политиката на Лаос, защото 19 беженци неодавна отдавна са пристигнали в Южна Корея, минавайки през Лаос, така че се надяваме това да не е постоянна промяна. Но все пак това остава сериозен обект на загриженост за Съединените щати по отношение на хуманитарната хранителна помощ. Програмата Световната хранителна програма а, а, присъства в Северна Корея и по оценка на програмата производството и наличието на хранителни продукти през, лесните, е, през миналите няколко години показва известно подобряване. Добри в при най-благоприятна година Северна Корея произвежда само 80% от необходимата за изхранването на населението продукция, но все пак има напредък по отношение на подобряване на селското стопанство което е, е, и, и, и продукцията от него. Това не означава, че няма нужда от световната програма про изхранване. Тя продължава да присъства там и години наред ние предоставяме хранителна помощ. Няколко години, три години всъщност, откакто не сме предоставяли хранителна помощ и това е въпрос, който ще продължи да стои пред нас, докато не бъде разрешен. Що се отнася до вашия анализ, аз съм съгласен, че решението на Северна Корея за закриване на работата по индустриалния комплекс продължава да има сериозни последици. Това са хиляди хора, които преди работеха там, а десетки хиляди а, разбира се, а, търпят економическото влияние от затварянето на комплекса. След затварянето на комплекса Кесон, определено 50 хиляди души губят работни си места и това има сериозни последици за нивото на заетостта, така че ние следим отблизо развитието на събитията. Благодаря ви за вашите въпроси. Що се отнася до въпросите за подставени от госпожа Гомес, много се радвам, че се срещаме отново. А въпросът с китайците и Северна Корея е много интересен. Китайците възприемат Северна Корея, според мен, като комунистическа държава, с която години наред са имали близки е, отношения. Същевременно обаче нарастват знаците, че взаимоотношенията са, са подложени, са обтягат има сериозни промени в Китай. Излезе една голяма статия, в която се разказваше за китайски фирми, които са опитвали да инвестират в Северна Корея, но не са успели. Освен това, кита... корейските въоръжени сили са задържали китайски риболовен кораб, на практика държавен кораб а, ак, акт на държавно пиратство. Китайците показват по-малко търпи, търпимост, отколкото преди по отношение на подобни ситуации. В Северна Корея въпросът е, че има нужда от чуждестранни инвестиции, но след този е, е, случай е, а, трябва да си спомним, че китайските фирми, които са опитали да навлязат на севернокорейския пазар, се е налагало да дават обяснение на своите акционери. Е, знаете, че има дивиденти, а, които се извличат от а, обострянето на, информа... на отношенията през миналите няколко месеци. А, моето усещане е, че това е по-скоро свързано с вътрешни събития, а не с външна политика. Мисля, че младият вожда запазва водачеството си по отношение на въоръжените сили. През изминалите няколко години той смени някой от а, ръководителите. Това е третият а, министр на отбрамата, а, също началникът на генералния щаб беше сменен. Ако си спомняте как изглеждаха а, те, а, когато а, ковчега на Ким Чен Ир се а, придвижваше на лафет през улиците на Пхенян. А, той бе провождан от един парад, които бяха само военни и там беше и а, един а, млад човек, а, който бе а, е, оглавил наскоро а, генералния щаб. Няколко месеца по-късно той е бе сменен без никакви обяснения. Всъщност сега е видно, че новият вожд на страната а, демонстрира твърда подкрепа за военните. и Що се отнася до а, а, опитите с ядрени, с ядрени ракети и неговата защита на ракетните опити. Те са се жестове насочени към армията. Разбира се, армията продължава да има правомощията да, да мобилизира населението, за да помага в производството и селското стопанство. Така че това е част от неговата стратегия, вътрешен план, а не толкова външна политика. Благодаря. Председателката благодаря на посланник Кинг за дискусията. Мисля, че това е една добра подготовка на членовете на делегацията за, тя, за посещението. Също се надявам а, да е било полезно и на членовете на анкетната комисия. А, благодаря ви още веднъж. So, Uh, uh, Сега, колеги, тъй като имахме много интересен и дълъг дебат с нашия председател след 3 часа, много закъсняхме с нашия дневен ред. Вече пристигат колегите за размяната на мненията относно законодателните аспекти на свободата на медията. Надявам се, че всички ще си намерят места за сядане. Имаме и въпросите. Последния път среща на, сре... на сесията на Дроа заради някои логистични проме... проблеми нямахме достъп до нашите въпроси. Между времето Никол Кили и аз получихме отговорите от миналия път, така че благодаря ви. Сега, за да пестим време, моят първи въпрос. Ще се съгласа, ако вие сте съгласни, че ще ми напишете а, отговора, а, така става ли, господин Слон? Кой ме слуша? Някой дали ме слуша? Приемам, господин Слон, че заради липсата на време ще пропуснем устния отговор на моите въпроси, ако можете да ми предоставите писмени отговори. Имаме още два въпроса. Имаме въпроса на господа Клинси за Бирма. Може би ще е добре да представите въпроса, но много накратко и след това ще получим и много кратък отговор. Съвсем накратко, имайки предвид информацията, която получихме от специалния докладчик на ОНЕ за Бирма и върховния представител на ОН става дума за нарушенията на правата на човека срещу Рохинга. Дали ще започне процедура за временно оттегляне на статута за общи преференции, така както е предвидено имайки предвид сериозността на ситуацията в тази страна. Hello, good afternoon. Uh, my name is... Добър ден. Казвам се Микеле Мерлони. Работя в генерална търговия по общата система за преференции. В страната настъпиха промени след 2011 година, безпредседентни промени. И тези промени доведоха до това, че страната тръгна по пътя на мир и стабилност. Разбира се, запазват се много от проблемите, като ситуацията на Рухинга, е, Комисията следи внимателно събитията е, и повдига въпроса и на двустранна и на многостранна основа. Въпросът ви е за обща система за преференции. Възможността за започване на проверка по тази схема. Правилата ни са ясни процедурата може да започне само тогава, когато има системна системно нарушение на правилата, тогава когато те, нарушението се установи от съответният наблюдаващ орган. А това е орган създаден по силата на конвенцията целта е да следи спазването на съответните разпоредби. В този случай специалният докладчик е много важен източник на информация, но не може да бъде дефиниран като съответен наблюдаващ орган. По отношение на Бирма, Европейският съюз всъщност прилага регламента прилага правилата, приложи правилата през 1997 година, но условията бяха различни тогава. Съответен наблюдаващ орган установи наличието на системно нарушение на Конвенцията за принудителен труд. През 1997 година Европейския съюз се предприе действия и оттегли преференциите. И отговорът на вашия въпрос е не защото правните изисквания не, за момента, правните изисквания за момента не са изпълнени. Но ние продължаваме да следим ситуацията, както Бирма, така и всяка друга страна е реципиент. Съжалявам, колеги, нямаме повече време, тъй като ситуацията в Бирма изобщо не се подобрява. Мисля, че в бъдеще очевидно ще трябва да запишем тази страна като точка. Господин Демесмакер, бихте ли създали, задали своя въпрос и след това господин Слон ще отговори. Благодаря ви. Става дума за въвеждането на повторното въвеждане на смъртното наказание в някои страни и временното прекратяване на мораториума в някои други страни. Разговаряхме с председателя на парламента и той изрази очудване от това, че Япония е, отново прилага смъртното наказание – и за това, за това не се е чува нищо. Е, Япония е една от страните, които е вдигнала мораториума и Папуа Нова Гвинея миналия месец също обявиха, че отново ще прилагат смъртното наказание. Освен това се разшири обхвата на изпълнение на смъртното наказание. Казва, че в страната има вълна от насилие. Какво прави Европейската комисия, освен а, декларациите, за промяна в отрицателната тенденция в различни азиатски страни в отговор на събитията? По отношение на Папуа Нова Гвинея, какви са намеренията спрямо нея? как подхождат към нагласата на тази страна. Тя се опитва да обоснове повторното въвеждане на смъртно наказание. Отговорът, ако може. Well, the, the, the question asks what uh, the EU has been. Благодаря ви. Въпросът е какво прави друго Европейския съюз, освен да излиза с публични декларации. Uh, аз искам да подчертая а, значението на публичните декларации, тъй като ние знаем много добре, че те се следят много внимателно от а, нашите партньори по цял свят. И те остават а, сред най-важните инструменти, с които работим. о, негативния обрат от предишната тенденция на премахване на смъртното наказание в Азия е обезпокоителен, защото ние знаем, че в Северно Африканският е, район и е, Азия са регионите в света, където има най-голяма концентрация на страни, където съществува смъртно наказание. Сега държава по държава за Индия. Мога да ви съобщя, че, че Европейския съюз постави въпроса за неотдавнешните екзекуции в преки разговори с ръководството на Индия. Също в Пакистан в формата на двустранната група за работа с Пакистан поставихме въпроса в Индонезия, свързахме с съответните органи и изразихме надежда, че страната ще възстанови мораториума върху смъртното наказание. А, то се отнася до Япония, както с държавните органи, така и с гражданското общество. Ние работим активно, провеждаме редовно а, срещи с представители на а, долната камера, камера на парламента. А, проведохме нашата делегация се организира, проведе конференция с неправителствените организации, която се радваше на широк интерес по темата. В Папуа Нова Гвинея Европейският съюз организира редица срещи със съответните органи и ясно заяви, а, желанието си да предостави а, а, техническа помощ за засилване на капацитета на а, полицейските а, сили, така че да се възприемат альтернативни начини за противодействие на закононарушителите. Просто да се покаже, че има и други начини а, за а, пресичане на престъпността, освен убийството на хора. Председателката, благодаря. Сега преминаваме към а, темата за а, обмен на мнение относно законодателните аспекти на свободата на медиите в Западните Балкани и Турция. Тук имаме е, гости, които ще участват в две конференции, които се провеждат утре. Те се организират от Европейската комисия, Генерална дирекция разширяване която се занимава с свободата на словото и в страните от процес на разширяване. Искам да приветствам и колегите, парламентаристи от парламентите на страните от Западните Балкани и Турция. А, мисля, че всички сте си намерили места и няма опашка от желаящи, които да не могат да влязат в залата и така ще научим повече информация за положението в съответните страни. Доколкото разбирам, колегите ни депутати от националните парламенти са били номинирани за това посещение от Комисията по образование, култура, наука и медии на парламентарната асамблея на съвета на Европа. Искам да ви се извиня също за това, че малко закъсня нашия председател, но пък и поостана малко повече и за това а, малко позакъсняваме. И се надявам да проведем един а, полезен дебат. А, господин Гвозден Флего е, е докладчик по защита на медиите в е, Европа и е член на парламентарната асамблея на Съвет на Европа, една от комисиите, както и депутат от Харватския парламент, госпожа Ингрид Теленте от Европейският съюз по радио и телевизия а, имаме също участие на господин Драган Секоловски, който е изпълнителен директор на Асоциация на журналистите в бивша Югославска република Македония, който ще говори от гледна точка на журналистите, какви са проблемите, с които те се сблъскват и какви са очакванията им относно законодателната рамка, която да подпомогне дейността им. Ще чуем господин Йост Корте, заместник генерален директор на Генерална дирекция разширяване на Европейската комисия. След това ще дам думата на депутати от парламентите от страните от Западните Балкани и Турция. И след това, а, а именно госпожа Гюршун Белгехан от Турция, госпожа Дервос от Босна и Херцеговина и на господин Илия Димовски, който е, е, е депутат е, от Народно събрание на бившата Югославска република Македония и госпожа Весна Мариянович от Народното събрание на, на Косово. Надявам се, че си запомнихте реда в дневния ред за започване. Благодаря, госпожо Благодаря, председател за организирането на тази среща. Тази размяна на мнения ни позволява да разгледаме ситуацията по-добре и вероятно да намерим някакви решения за многото проблеми. Ние като комисия в Парламентарната асамблея на съвета на Европа се грижим за свободата на медиите в държавите членки. И свободата на медиите е наш най-висок приоритет практика всички органи на света на Европа правят това. Ние анализираме стандарти за свобода на медиите, анализираме принципите в нашите доклади. Посочваме пречките, нарушенията на свободата на, свободат на медията и изразяването и отправяме препоръки. Вярваме, че демокрацията и доброто управление – изисква пълна информация, която да е независима и която да е цялостна. Сега ще представя някои скорошни резолюции 1920 1897 1636 индикатори за медиите в демокрациите и 1878 заключенията на публичната служба по радиоразпръскваме. Структурата на резолюцията е да зададе основните принципи, да посочи нарушенията на свободата на медиите и след това да приключи с препоръки. Принципите са ясни, няма да ги повтарям, но ние се концентрираме върху нарушенията и за жалост тази глава, тази глава Русия е шампион. Там съществуват нападения срещу журналисти. Журналисти биват арестувани, съдени, там, съществуват, там съществуват правни разпоредби, които нарушават свободата на словото и свободата на изразяване. В някои държави има предварит... дълг, дълъг предварителен арест възоснова на терористични обвинения, които позволяват на правителството да процедира по този начин. Турция също често се споменава в нашите доклади. Защото защото там също съществуват много а, дълги и необясни а, задържания, които, за които няма обяснения. Унгария през 2010 също наруши свободата на изразяване, промениха някои закони, но ние смятаме, че тези изменения са по-скоро маловажни, отколкото много важни. Нашите доклади относно тези случаи като че ли са повод за увеличаване на вниманието най-вече е, за нарушаване на свободата на медиите. В много случаи ние подпомагаме на споменатите държави да променят е, съответните нарушения. Както често казваме, това е една безплатна консултативна помощ. Освен това, се обръщаме към е, националните членове на парламентите да се грижат и ако е възможно да се ангажират с промяна на правната рамка за свобода на медиите. Ние също се обръщаме към министрите с препоръки, които те трябва да предадат на техни... които те трябва да предадат на техните местни администрации. Втората точка, която искам да спомена, е голямото нарастване, големият ръст на интернет медиите. Ние включваме все по-често в нашия дневен ред. Опитваме се да намерим баланс между свобода и регламентация. Бихме искали да стимулираме свободата на изразяване, чрез електронните медии, но не искаме да ограничаваме тази свобода, независимо, че, както вече писахме и предупреждавахме, съществуват много нарушения на лични данни. Има много киберпрестъпления, които, за съжаление, нарастват. Трябва да намерим регламентацията, да предложим такива регламенти, които да не позволяват а, нарушаването на законите за личните данни и киберпрестъпленията. Ние също настояваме да няма намеса на публичните органи в интернет медиите, независимо и че не трябва да има ограничения, какъвто е случаят в Азербайджан, Русия, Турция или в Беларус. Смятаме, че новите интернет медии ще се нуждаят от нови международни, ако е възможно глобални регулации – те ще въжат за всички хора. Това може би ще бъде и една област за сътрудничеството. Те криминализирането на клеветата също е много важен проблем, с който се занимаваме, например в Азербайджан, в Турция, в Беларус, в България, Молдова, Армения, Украина. в държавите членки на ЕС, например България. Такива случаи бяха шокиращи. Ние смятаме, че ако, притежава, че ако притежаваш медия, това трябва да бъде прозрачно. И това ще гарантира плурализма на медиите. но сме много близо до идеята да правим разлика между реална и виртуална, между реална и виртуална собственост, тъй като според анализите, според научните изследвания и публикации, и ние смятаме, че в много случаи виртуалната собственост на големи рекламни компании кон, представлява кон, контрол върху големи а, медийни компании. И тези реклам, рекламодатели се превръщат в съсобственици на медийните компании. И тези рекламни компании допринасят за финансовия резултат на конкретната медийна компания – и дават насока какво да се прави в нея. В много държави съществуват свободни медии, но в много други държави няма свободни журналисти. Ние сме много притеснени за работните условия на журналистите, за възможността да се изразяват независимо да не попадат под натиска на собствениците на политически или економически структури. Да си вършат работата професионално и ако е възможно и да организират това, което ние наричаме саморегулация. Казвайки това, ние се приближаваме с една стъпка към към ролята си на публична служба по радиоразпръскване и в много проучвания е ясно, съжалявам, извинявайте, приключвам се две изречения. Е ясно, че че общественото радиоразпространение е от съществено значение за много страни, тъй като като че ли това е единствената или почти единствената компания, която разпространява независимо информация от обществен интерес, например културни предавания или ток-шоу. Като казвам всичко това, госпожо председател, ще се радваме, ако нашите два органа засилят сътрудничеството помежду си. Ние разчитаме и ви каним на нашите срещи и ще ви приветстваме сърдечно, ако можете да участвате в обсъждането на много специфичните теми, които са в нашия дневен ред. Благодаря, господин Флегер, за вашето становище. И преди да дам думата на госпожа Дельтенгри, искам да приветствам също госпожа Пак, председателя на парламентарната комисия по култура. И да приветствам също двама посланници. Господин Илия Доколи, посланник на Република Косово в Брюксел, и госпожа Мимоза Халими, представител на постоянната мисия на Република Албания в Белгия. Давам думата на председателя на Европейския съюз по радиоразпръскване. Добър ден! Много се радвам, че имам възможността да говоря за значението на обществените медии за гарантиране на демокрацията и правата на човека след неочакваното закриване на ЕРТ миналата седмица, въпросът стана още по-актуален. Този ход в люката на демокрацията беше не само недемократичен, а беше непрофесионален. Благодаря на всички депутати, които изразиха подобни мнения. За Гърция е малко по-късно, ако не познавате Европейския съвет за радио и телевизия, ще използвам тази възможност да го представя накратко. Той обединява радио и телевизионни организации от повече от 50 страни в и около Европа, така че Съюзът е предшества Европейския съюз, бяхме създадени през 50-та година, но освен това броят на членовете ни е два пъти по-голям от този на Европейския съюз. Сигурно познавате и а, конкурса Евровизия. Ние го организираме. А, е ред те не е правозащитна организация, ние обслужваме своите членове, но ангажимента ни към правата на човека личи в първи член на устава. Сред нашите цели е записано гарантирането и подобряването на свободата на изразяването на информацията като задължителни основи на демократичното общество увеличаване на свободата и плурализма в медиите, свободното протичане на информацията и идеите и свободното формиране на мненията. През последните няколко години ние дадахме по-конкретен израз на тези принципи, като разработихме 6 основни ценности всеобщ характер, независимо от високо качество, разнообразие, отчетност и новаторство. Тези ценности бяха приети единодушно от всички чинове по време на общо събрание в Страсбург. Ние обясняваме тези ценности в брошурката, която предоставихме. Както виждате, тя е заглавена областяване на обществото. Ние насърчаваме тези ценности в програмата за партньорство, която подпомага по-бедните чинове, предимно в присъединяващи се страни или страни в съседство на Европейския съюз. Европейския съюз признава жизнено важната роля на истинските обществени медии. Ето защо комисаря Фюле подписа меморандум за разбирателство с СРТ за укрепване на обществените радио и телевизии в страните, подготвящи се за членство в Европейския съюз. В момента ние прилагаме план за действие, финансиран от Европейския съюз, озаглавен засилване на демократичната роля на обществените медии в присъединяващите се страни. Водим дискусии с службите на комисаря Фюле за разработване на подобни меморандуми планове за действие в източното и южното партньорство но да не забравяме а, и а, обществените медии в страни, които вече са членове на Европейския съюз, Унгария и Гърция, например. Разбира се, никой не би отрекал, че Гърция има финансови проблеми, никой не би казал, че ЕРТ а, е, беше идеал, идеален канал през последните години, но неочакваното решение на двама министри да закрият ЕРТ няма да е, спести пари, по-конкретно ще струва по-скъпо. ЕРТ се финансира от лиценз, който се плаща от всички граждани. Е, ЕРТ формира излишък, каналът не беше състояние на състоятелност. Ето защо смятаме, че тези мерки, които бяха прияти без никакъв дебат в парламента, без консенсус за бъдещето, за новата организация, която ще се създаде. И тези мерки говорят за липса на разбиране на демократичния дебат, липса на демократична култура и е, незачитане на член 10 от Конвенцията по правата на човека. Какво можете да направите вие в Европейския парламент? Можете да продължавате да подкрепяте категорично идеята за обществени медии и е, да не допускате да се използва економическата криза като претекст за разрушаването им и да се види каква е ситуацията в сегашни членове, както и в бъдещите. Гърция и Унгария веднага, веднага се е, идват на ум. Сега да видим какво прави СРТ в страните кандидатки, нашите дейности в Западните Балкани седем семинара по а, смисъл и практиката на обществените новини и принципите за безпристрастност, независимост, справедливост, уважение, а, отчетност, точност и а, актуалност. През септември ще обучим най-добре, ще обучим най-добрите обучаеми като преподаватели, след това те ще обучават други. Е, създадахме регионална конференция за взаимоотношенията между обществените медии и гражданите. Ще има последващи събития за тези конференции и регионални е, мероприятия за младсинствата и още едно за връзката между обществените медии и парламентите. Свободните независими медии, по-конкретно обществените медии, са задължителни за гарантиране на истинската демокрация. Свободните независими обществени медии са източник на безпристрастна и независима информация не само за свободните и честни избори, но и за ежедневния живот на гражданите. Те са форум за плуралистична обществена дискусия и национален диалог, който насърчава демократичното участие, платформа за всички групи, мълцинства и мнозинства, които дават своя принос към културното многообразие и разбиране. Това е още по-важно в общества, преживели конфликт, като в Западните Балкани. Свободните и независими медии са ключови оръжия борбата срещу корупцията. Не е случайно, че корупцията е по-слабо разпространена в страни, които имат висококачествени независими медии. И обратното, това говори за значението на разследваща журналистика и създаването на обстановка, в която журналистите могат да работят без страх, че ще загубят хляба си или живота си. ЕСРТ е, много се радва, че Европейския парламент прие наскоро резолюция за медийната свобода приветствахме и резолюцията по докладите за напредък по разширяването от 2012 година. Там депутатите призват националните органи да осигурят независимост и устойчив на обществените медии. Може би може, някой ще каже, че Европейски съюз не може да направи всичко, тъй като Амстердамския протокол предвижда създаването на, на нормативната уредба за обществените медии да бъде част от националният а, приоритет и няма идеален всеобщ модел на нормативна база, а, но а, ценностите и принципите в конвенциите препоръките на съвета на Европа и ЮНЕСКО а, ни представят един една идеална форма на свобода, независимост и, медийна, и медиен плурализъм. Финансирането трябва да бъде достатъчно, съответно и дългосрочно. То трябва да даде възможност на обществените медии да изпълняват а, своят мандат, а, да осигуряват а, приемственост, да планират да вежат нови технологии. Системата на лицензионна такса има своите предимства. Тя осигуря повече от 64% от общите приходи, но в 18 страни много от обществените медии разчитат изцяло на обществените средства. Системата на лицензионната такса има едно предимство и то е, че създава ясна връзка между обществените медии и гражданите, които обслужват. Ако се спазва от правителствата, тя може да осигури гаранция за независимост. Прякото финансиране от държавните бюджети е по-проблемно. Стига, ако разбира се, не са приети ясни и непоклатими гаранции, които да защитават медиите от краткосрочни политически решения и политическа намеса. Формулите, които допускат малка част от държавния бюджет да финансира обществените медии, не осигуряват на радиото и телевизията унази сигурност, която е необходима за средносрочно инвестиране и планиране. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо Делтенре. Преди да дам на господин Секуловски, искам да кажа, че можете да слушате на различни езици, различни от е, каналите, които слушаме обикновено, че четвърти канал е, Харватски, 10 канал е, черногорски, сръбски, 12 канал албански. Господин Секоловски, изпълнителен директор на Сдружението на журналисти в бивша Югославска република Македония. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми а, депутати а, от Европейския парламент, от а, национални парламенти, граждански организации и други. Членството на Македония в Европейския съюз е от висок стратегически приоритет с отрешаващо значение за бъдещето на страната, нейната стабилност и глобалната и позиция. Една от основните предизвикателства на страните в контекста на европейската интеграция през миналите няколко години е свободата на словото. Ще се опитам накратко да обясня защо, е това, защо това е така, като разгледам правните аспекти на, мед, на медиите. Конституцията на Република Македония е много либерална по това отношение. Член 16 гарантира свободата на изразяване, обществената информация, по установяването на институции за публично за обществено осигуряване, свободен достъп до информация и свобода на приемане и радио и телевизионно разпръскване и на пренос на информация. Освен това, член 16 ясно заявява, че се забранява цензурата. Съществуващото законодателство и а, поднормативни, подзаконовите нормативни актове а, като цяло са съобразени с Конституцията и с европейските стандарти, но а, превенцията остава предизвикателство. Има случаи, изпълни... когато изпълнителната власт и съдебните власти също са били уведомявани за а, това, че м- е необходимо да се извършват наблюдения на медийната ситуация. През а, на последният доклад на Журналисти без граница Македония се нарежда на 116-то място по индекса на свобода на печата а в сравнение с 2008 година, която тя взема 44-то място. Freedom House също поставя Македония на 115-то място, което е най-низкото за региона на първо място най-големата телевизионна станция ТВ А1 бе закрита. Странно е, че държавата не намери средства за да попрече на закриването на този канал, в резултат на което много журналисти загубиха своята работа през, чрез измененията на закон за електронните медии през юли 2011 година се промени съвета по радио и телевизия, нарасна бро от 5 на от 9 на 15 души и въпреки предупрежденията на местните организации на медиите се оказа, че има несъответствие на лиценза на телевизионния канал А2 след това бе изготвен доклад, като Европейската комисия изразе безпокойство за политическа, относно политическата независимост на регулатора. В 2012 година се извършиха промени в собствеността на медиите, така както се предвиди от закона, прието 2005 година. Но това не допринесе за а, реално за по-голяма независимост на медиите. Е, освен това, общественият радио и телевизия получава само 50% от финансирането от бюджета, което го излага на силна политическа преса а, натиск. На четвърто място има сериозни проблеми по, а, съгласно мнението на Генерална дирекция разширяване относно провеждането на държавни кампании или рекламни кампании, а, които са, а, с които се свърза над 1% националния бюджет 2012 година. Налага се не само политическа пропаганда, но и се ограничава свободата на е, изразяване на медиите. 24 декември 2012 година по време на заседание на Македонския парламент за годишният бюджет. Журналистите бяха принудително изгонени от и, на, и то на сила от залата. Това бе е, възприето като акт на цензуриране. В резултат на това Асоциация на журналистите подали няколко жалби пред съответните национални институции, но все още е, случаят не е разследван. В резултат на това бе замразен институционния диалог между Асоциация на журналистите и държавата. Искам да повтаря, че а, нашият, а, нашата асоциация се разглежда от а, европейските институции като добра платформа за решаване на предизвикателствата, която да се прилага и към други сектори. В като резултат от този диалог, например, бе декриминализацията на обидите и, клев... и очерненето. На шесто място, след две години от, от обявяване, тази, този тази година през април Министерството на информацията и администрацията публикува проекта за закон за медиите. Е, Неговият а, обхват е много широк и има други а, неща, които може би да не е нужно да се изчистят, но все пак то се а, приема доста добре от международните организации а, в областта на медиите, но се насочва към включването на всички медии, включително печатни, радио, телевизионни и други електронни медии, всичките да бъдат регулирани от един орган под формата на държавна агенция има един процес на консултации, в който се включват множеството от журналистите и с експертите по медиите и това ще е, създаде нови проблеми, вместо да разреши съществуването. Още повече, че няма решение за въпроса за излъчването на държавни кампании, които изкривяват медийния пазар. А международните медийни организации, както Съвет на Европа и офиса на ОИСР в Авиена, оценяват предложената концепция и а, като цяло а, техните заключения се а, препокриват с а, препоръките на местните организации. Но ползата от медийният плурализъм и свободата на изразяване е а, ще се облагодетелства от развитието на законодателството, но за тази цел е необходимо да се приложат съответните бележки, изразени от местните международните организации, както и от Съвет на Европа и ОСРА. В заключение искам да кажа, че медийната среда има пряко и косвено отражение върху ситуацията с средства за масово осведомяване в страната. Необходимо е да се променят избирателния кодекс, за да може медиите да не се използват за, меди... за предизборни кампании безплатно, да се, да се гарантира пълна реализация на, по, на разпоредите на Закона за достъпа до обществена информация и Закона за защита на авторските права за, за подобряване на средата и саморегулация в Македония. Благодаря. Благодаря. Сега давам, Мадам Че. давам думата на представителя на Генерална дирекция разширяване, господин Йост Корте. Благодаря ви, госпожо председател. Приятно ми беше да получа вашата покана. С удоволствие представлявам комисар Фюле тук. Той се е, е, подготвя и да е, говори на, на обявената конференция, на която ще участват вашите гости утре. Това е втората конференция, на която подчертава значението на свободата на словото, независимостта на медиите в нашата стратегия за разширяване. Искам да благодаря на Европейския парламент за непрекъсната подкрепа, която получаваме от ваша страна по тази така важна за нас тема и високо оценяваме тази ваша подкрепа. На 450 участника ще има в конференцията журналисти от организации на журналистите, от академичните среди, от съответните държавни органи. Ще направим преглед на ставащото през миналите няколко години, особено на неудаващите събития в Турция а, и всъщност а, ще се очертая едно доста добре а, обобщена картина на положението в региона по отношение на медиите. Преждеговорившите вече казаха доста неща, така че аз няма да отнемам много време, просто ще го обобщя а, и ще дам думата на, на другите, но някак си да очертая дебата от гледна точка на комисията. Ако разгледаме законодателните аспекти на свободата на словото, мисля, че можем да кажем няколко неща. Първият коментар е важен, а именно свободата на словото и свободата на изразяване е застъпена вече в законодателство на всички държави, които са част от процеса на асоцииране и а, е, разширяване и, а, е, или са тръгнали по този път. Той е за всичките 8 държави. И там проблемът не е дали има законодателство, а по-скоро дали съществуващото законодателство се прилага. Мисля, че преждеговорише ни избори доста примери, които сочат, че това изобщо не е така във всички случаи, меко казано. И така трябва да разглеждаме прилагането на съответното законодателство много по-близо, отколкото самото него. Това ни довежда до въпроса по какъв начин съдиите разглеждат съответните дела, по какъв начин те са подготвят за това и как прокурора разследва подобни дела. А, това е по-важният въпрос а, към днешна дата, отколкото а, въпросът а, за синхронизацията м, с законодателството на Европейския съюз. Имаме стратегически документ, в който направим обзор на а, на нашите наблюдения. Освен това, провеждаме е, е, диалог е, с всички тези страни, като темата за медиите винаги е от ключово значение. Освен това, не трябва да пропускаме финансовата подкрепа, която Европейския съюз предоставя за тази тема чрез предприсъединителните инструменти, подготовката на седиите, но както и госпожа Делтерне спомена, стратегическото партньорство в контекста на Европейския съюз по радио и телевизия, което е част от тази програма. Различните глави от достиженията на европейското право, които имат връзка с свободата на словото, а не могат лесно да бъдат обозрени, защото ако погледнем а, чисто какво в европейското законодателство към днешна дата се отнася а, за свободата на словото, а, няма да намерите много текста. Всъщност, основно ние разчитаме на, на актовете, които излизат от съвета на Европа. Ето, виждате колко е важно нашето сътрудничество, защото само по себе си Европейския съюз няма толкова много законодателни актове, отнасящи се към свободата на изразяване и свободата на словото. Три са глас, главите, все пак, които трябва да се споменат. Преговорна глава номер 10 са медиите. Тя по-скоро по-скоро разглежда економическите аспекти, а не толкова основните ценности. Другата е осма глава политика на конкурентност, конкурентност и конкурентоспособност. Финансирането на медиите е важен въпрос. И разбира се, най-важна глава номер 3 която се отнася до съдебната власт и основните права. Там всички държави кандидатки трябва да ни предоставят планове за действие съвсем конкретно за свободата на средства за масово осведомяване и това е обект на мониторинг на място. Две конкретни неща искам да кажа по отношение на постигнатия напредък в тези области. А, това бе споменато от говори, говор, говорите преди мен. Първото е декриминализацията на клеветата и очерненето. Това е факт в много от страните, с които водим преговори. И сега остава вече е, прилагането на това ново законодателство. Ние следим а, за развитието в тази посока. Също така прилагането в практика на тъй наречената директива за аудиовизуалните средства всички държави членки, а следователно и всички държави кандидатки се задължават да а, учредят независим регулаторен орган, който да следи за независимостта на медиите и в редица от държавите има значителен напредък, като например Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция в бившата Гославска република Македония и в Сърбия процесът още не е започнал. А, разбира се, не искам да оставяте е, с впечатление, че всичко върви по мети масло и има само напредък. А всъщност имаме още три а, тенденции, които са много силно обезпокояващи в страните от процеса за, на разширяването. Първо има няколко случаи на насилие и сплашване към журналисти и редактори, които още не са приключили. Също така се оказва значителен натиск, политически натиск от страна държавата. Това е обект на анализа в ежегодните ни а, доклади за напредъка. Освен това има заплахи, които водят до самоцензура в региона и също така стари случаи, които не са доразследвани, в частно Сърбия и Черна гора. На второ място политическа намеса в медиите, независимостта а, на а, медиите и по-специално на обществените радио и телевизионни оператори трябва да се изгради. Има на практика оглушителна а, тишина, която прозвуча в медиите в Турция след първите часове на протестите. Освен това, свободата на медиите означава по-голяма отговорност от страна на журналистите. Значи задължението не е само от страната на официалните органи, а е от страна на медиите и на техните журналисти. Ние искаме да видим функциониращи саморегулативни органи през а, съвети, за да, а, които да функционират, за да се уверим, че всичко е а, наред. Благодаря ви много, госпожо председател, и се радвам на този интересен и вълнуващ дебат и днес и утре. Благодаря. А сега в моя списък има членове на различни парламенти, които искат думата ако може да ограничите вашите изказвания до 5 минути. Първо, госпожа Билгехан, член на Великото народно събрание на Турция. Сповядайте, Ще говоря на турски. Радвам се, че имам възможност да говоря днес тук. Госпожо председател, искам да благодаря на Комисията по култура, наука и медии, комисия, в която членувам като турски депутат, ние сме една от държавите, създателки на съвета на Европа. Вероятно, вероятно аз съм лицето, което има най-тежка задача по отношение на това, което става в Турция в момента. Ако бях дошла преди един месец, пак нямаше да мога да нарисувам хубава картина, но сега трябва да говоря за това, което стана през миналите три седмици. Искам да кажа следното. Ако днес говоря тук пред вас като турски депутат, може да бъде, това може да бъде знак, че Турция все още е демократична държава. Ще говоря критично, и ще ви разкаже искрено това, което се случва в Турция в момента. Знаете, че в Турция вече три мандата от 2002 има успешно правителство. През първия законодателен период бяха, беше проведена много важна реформа. Това беше правителството, правителството на АКП, което приближи Турция най-бързо и най-успешно към Европейския съюз. Началото беше добро, но за съжаление нещата не продължиха така успешно. През 2005 ново се прие закон за борба с тероризма. Правителството стана все по, с по-големи правомощия, и придоби право да използва този закон, за да потиска свободата на медиите и на изразяването. Не само това, и други права на човека бяха нарушени чрез този закон. Най-вече обаче пострада свободата на пресата и правата на журналистите. Спогодбата за правата на човека Само глава 10 за свободата на мненията се, единствено тази глава от, от това споразумение се посочва. Както казаха и останалите оратори, нито една държава, свободата на журналистите не е неограничена, а някои ограничения съществуват и по отношение на основните права. Турция, за съжаление, е държавата с най-много арестувани журналисти, 36 на брой, и те са в затвора, защото са изпълнявали професионалните съдължения. През миналата година бяха повече от 100, но след последния пакет от реформи, трета третият пакет законодателна реформа се стигна до там, че голяма част от тези журналисти бяха освободени. Много от тях никога не са изправени пред съда. Тоест, те вечно са пребивавали в следствения арест, без да има нормално съдебно производство беше оказван натиск върху различни медийни групи. Журналистите не бяха сигурни дали ще запазят работата си, можеха да бъдат уволнявани много лесно, ако не изпълняваха предписанията, правата им бяха ограничавани и много от тях прибягнаха до самоцензура или поне бяха близо до това. Агенция, Анадолската агенция Андолската агенция беше първата, която приложи тези мерки. Турция можеше да преодолее тези проблеми, но сега виждаме, че при нас се стигна до безредици. Първоначално бях няколко стотин природозащитници, които протестираха в парка, за да спасят няколко дървета. Този протест постепенно прерасна в движение за свобода на мненията, за свобода на пресата и е, преди всичко това показа в какво състояние е свободата на мнението и свободата на пресата в Турция. Заради няколко дървета е, едва ли може да се стигне до чак такова голямо вълнение, смятаха някои хора. Най-важният парк в Брюксел, е Сен-Кантнер, който е създаден за 50-тият юбилей ако представете си, че тук сега някой реши да изсече няколко дървеца, за да построи търговски център. Вероятно някои хора ще направят нещо. Брюксел е зелен град, но в Истанбул вече не остана кой знае колко зелена площ. Вероятно някои от вас познават Истанбул. Ние предлагаме голямо световно културно наследство, Това, което става в Истанбул, представлява картина на всичко, което се случва и на други места. Всичко започна като обикновена демонстрация и е изведнъж прерасна в протест не само в Истанбул, а и в Анкара, например. Аз самата съм дъщеря на журналист и знам какво се случи. Това е световен феномен, но в началото на 31 май, когато започна всичко, в турските медии изобщо не беше отразено. Класическите медии не изпълниха задачата си и този пропуск веднага беше запълнен от социалните медии. Аз всеки ден проследявах развитието на протестите. Социалните медии веднага заеха мястото на класическите медии. Нашият министр-председател казваше само, че е, това е просто израз на мнението на хората. Благодаря, благодаря на това мнение, благодаря на това мнение, първо Турция, после и целият свят научи какво се случва. 5 милиона съобщения в Твитър бяха изпратени за това, което се случва в Турция. Това не беше само изразяване на солидарност, а беше и а бяха и съвети къде могат да се скрият протестантите, кои ресторанти, кои хотели, кои домове са отворени за протестантите. Също цялата тази информация течеше в социалните медии. Ползвателите на тези социални медии вече попаднаха в под вниманието на правителството. Сега, сега се измисля закон за киберпрестъпления, за да може на тези хора да им се потърси сметка. Класическите телевизионни канали вместо да показват протестите, показваха някакви документални филми за пингвини. Това е най-важният пример И резултатът от това е, че пингвинът стана символ на протестите в Турция. Много турци сега следят други медии, защото вече не вярват на своите. Тук не става дума само за свобода на медиите важно е и, и за подкомисията по човешките права. Имаше няколко журналисти, които оказаха съпротива и, и те веднага бяха наказани от съответните а, е, медии, където работеха. 14 европейски държави през 2002 и се използваш. През 2002 бяха използвани 6 гранати за злодотворен газ, а сега бяха използвани много повече. Между 5 и 7 хиляди души са ранени, 4 загинаха. Притес... Приключвам вече, не се притеснявайте. Тези събития в Турция показаха, че медиите през 21 век вече не могат да бъдат сплашени по този начин. И че едно силно правителство не може да контролира медиите. Съжалявам, че отнех толкова време, но за мен беше много важно да опиша тези събития. И благодаря за възможността да говоря тук. Благодаря, госпожо Белгехан. Благожа. Благодаря, госпожо Билгехан. Имайки предвид събитията, е обяснимо, че говорихте по-дълго. За трети път днес го споменаваме Турция. Аз бях в Анкара, разговарях по време на вечеря с представители на медиите и те казаха, че в своите електронни адреси по телефона са получили всякакви заплахи, в това число и лица, които са се представили за членове на младежката организация на партията АКП. Освен това, представител на АКП е заплашил социалните медии, е казал ще ви хванем и ще треперите. Разбира се, информацията трябва да се проверява. Без съмнение има и много слухове. За съжаление, мисля, че ситуацията с правата на човека ще трябва да бъде обект на нашето внимание. Е, още повече ситуацията за журналистите се влушава. Сега, Нямаме много време, колеги. Двама души поискаха да се изкажат. Госпожа Исмета Дервос от парламента в Босна и Херцеговина. Не ме затруднявайте и не дейте да говорите повече от 5 минути и след това Ричард Хауит от Европейския парламент. Госпожа Дервас, благодаря госпожо председател, като човек, който от 35 години работи в медиите. Искам да ви уверя, че ще спазя ограничението. Благодаря ви за тази възможност да разговарям, народ, да говоря народния си език. Искам да кажа няколко думи за законодателството в Босна и Херцеговина и за медийния пейзаж. Медийния пейзаж и неговата структура е както следва. Структурата е строго определена, доста сложна, В Босна има различно тълкуване на събитията в зависимост от това къде се намират медиите. Някои закони се прилагат селективно. За съжаление в Босна и Херцеговина законите не се прилагат и често се нарушават високопоставени служители искат законите да бъдат нарушени, но това са предимно закони, касаещи медиите. Закони, които са били приети легитимно от парламента. До 60% от от гражданите на Босна и Херцеговина получават информация за света, за спор, за култура от обществените медии. Ето защо обществените медии са толкова важни. Както казах, ситуацията е сложна. Имаме три обществени медии. Те се регулират от съответен кодекс. Имаме регулаторна агенция за съобщенията, която върши добре своята работа независимо от продължаващи усилия на властимащите да ги накарат, да ги починят на своите е, искани. Не само властимащите и групи по интереси се опитват да установят контрол върху медиите. Тези интереси са от финансов характер, за съжаление – те превръщат медиите в много зависим орган. Медиите в Босна и Херцеговина са почти изцяло приватизирани, с изключение на един или два ежедневника. Всички останали имат много малък тираж. Ние обръщаме внимание на на регламент, на правилата свързани с е, е, обществените медии. В момента парламентът на Босна и Херцеговина обса, успя да е, да, да, устан, да даде възможност на независим орган да контролира медиите. Много се радвам, че че беше казано, че Босна и Херцеговина е една от първите страни, които са декриминализирали клеветата. Нашата законова рамка е много по-добра, отколкото са нещата на практика. Ние нямаме смъртно наказание. Журналистите не са подложени на преследване, но за съжаление имаме други проблеми, които бих нарекал финансова нестабилност. Журналистите са под непрекъсната натиски заплаха да загубят работата си. Затова те са принудени да упражняват автоцензура. Ето защо те взимат страната на собствениците. Ние и анализираме е, структурата на медиите и медийния пейзаж. Е, работим е, върху закон е, за медиите и се надяваме, че добрата нормативна база, която имаме и която съответства на нашите ангажименти, поети пред Европейския съюз, съвета на Европа, ще ни дадат възможност да обслужваме първо интересите на гражданите. Надявам медиите, трябва да предоставят точна информация, хората да могат да реагират на информацията, да критикуват. Остават ми още 30 секунди от 5 минути, които ми бяха дадени. И искам да ги използвам, за да благодаря на Европейския съюз за радио и телевизия за защитата, която оказва на правата на човек. Аз бях един от изпълнителните продуценти през 1992 година на когато Европейския съюз за радио и телевизия прие нашата кандидатура за конкурса Евровизия. Благодаря ви за вниманието и за времето, което ми беше дадено. И сега от бивш остана още един представител на парламента. Нека да му дадем на него думата. Илия Димовски. Заповядайте благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Също се възползвам от възможността си да а, говоря на а, родния си език, а, македонски. Благодаря. Темата, която обсъждаме е доста специфична. Република Македония е страна, която очаква да постигне напредък в областта на европейската интеграция вече няколко години. Разбира се, когато става въпрос за стандарти на свободни медии в Европа, Темата се смята за особено важна. Република Македония работи активно за приемане на закона за декриминализация на очерненето. Искам да посоча, че Република Македония е една от малкото страни в Европа, която декриминализира очерненето, като променя разпоредбите на наказателния си кодекс. Ние също всъщност заличихме тези части от наказателния кодекс и приехме закон а, а, за а, всъщност граждански кодекс. А, също това се подкрепя от Асоциацията на журналистите в Македония. Бе посочено и от Асоциацията на журналистите трябва да кажа, че се постига напредък в прилагането на закона. Спрени са процедурите по над 500 дела по обвинения за очернене. Миналата година проведах, организирахме 11 семинара за обучение на съдии и над 300 е, съдебни е, служители. Съответно, по текстовете и на Европейската конвенция за правата на човека. Миналата година, позволете също да подчертая, Република Македония заведе процедура е, за, за недопускане на сериозна концентрация на собствеността а в областта на медиите. Имаме значителен успех. Имаше ли няколко случаи, при когато коригирахме подобни големи концентрации на собственост. Работим също за гаранции на свободата на словието, чрез въвеждането на проекто за закона за аудиовизуалните средства и съдържание. Той още не е внесен официално макар в изготвянето на проекта закона да участваха много от депутатите. В момента тече процедура в правителството. Тя започна 2010 година с подкрепата на Европейския съюз, много сдружения и асоциации, които се занимават с свободата на изразяване в Република Македония. През миналите два месеца по няколко а, повода е, компетентните е, органи от съответните министерства е, изготвиха проект за закон. Те го представяха, след това те, ето, е, правителството поиска становище от съвета на Европа и ОССЕ а, за този проект закон. Много са сдруженията на професионалисти от медиите, които искаха да а, коментират. Получихме над 200 коментара по проекто закона. Около една трета от тях бяха взети предвид а, и включени в а, а, на второ четене или във, второто, във вторият вариант на проекта закона, който не давна бе представен от Министерството на информация и администрацията. Този закон ще гарантира а, а, свободи, свободата на изразяване в, и а, в областта на журналистиката. Разбира се, ние се стремим да гарантираме максимално на прозрачност на процеса, така че Сдруженията на журналистите да могат отблизо да следят процедурата по приемането на закона и да дават своя принос а, по отношение на прилагането на закона ще бъде важно в бъдеще да се намери начин за избягване на поляризацията между различните сдружения на журналистите в Република Македония. Благодаря много. Благодаря ви, господин Димовски. Сега имаме трима колеги от нашия Европейския парламент, които също имат специфични функции. Ричард Хаует, докладчик по бивша Югославска република Македония, господин Кукър, който оглавява делегацията за отношенията с Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. И госпожа Капак, която освен, че оглавява Комисията по културата, ръководи делегацията за връзки с Косово. Аз ви представих, госпожо Пак, че сте докладчик за Босна Херцеговина и Косово. Uh, uh, but uh, tomorrow we have a different subject. The... Утре темата ни е по-различна. Извинявайте, че трябва да бързам. Искам да благодаря на колегата от парламента в Турция. Искам да подчертая това, което казахте, госпожо председател. Няма да коментирам подробно, но мълчанието на телевизионните канали беше чуто и видято в Европа. Това беше един от най-шокиращите елементи на това, което видяхме в тази страна. И това е страната с най-голям брой журналисти в затвора, независимо от законодателните промени, които бяха въведени. Ясно е, че в Турция все още има елементи, които се използват за оправдаване на опресията на журналисти. Що се отнася до бивша Югославска република Македония, много ми стана приятно да чуя македонския език – много се радвам, че македонската кабина беше на 11 канал. Надявам се това да се случва по-често. Беше постигнат напредък по отношение на кръглата маса. Колегата спомена за закона за декриминализиране на клеветата. Ние сме не подкрепяме. Освен това, започнах консултациите по новия медиен закон. Много е важно местните заинтересовани лица да участват активно в тези консултации. Бих искал да кажа, че това заседание показва, че когато критикуваме медийната свобода, ние не се заяждаме с определена страна. Ние повдигаме въпроси, които събуждат нашата тревога и отправяме конструктивни критики. Събитията в Скопие са предмет на разследване от специална комисия. Става дума за събитията през декември. Надявам се, че тази комисия ще анализира обективно въпросите, имащи отношение към журналистите. Що се отнася до закона за медиите, това, което казва комисията, е, че трябва да се търси становището от ОСЕ. Разбирам, че бяха отправени доста критични забележки към проекто закона. Убеден съм, че в доклада за напредък на комисията и в моя доклад и резолюцията, която ще представим пред парламента, ние ще обърнем сериозно внимание на медийния закон и, и степента, до която отразява нашите препоръки. Госпожо Пак, господин Кукан. Господин Кукан отстъпи на госпожа Пак като истински кавалер. като всички говорят на собствения си език и аз ще говоря на немски. Искам да направя коментар по това, което каза дамата от СРТ. Искам да аз протестирах от името на комисията, от мое име, но и ние трябва да установим междувременно, че страната е сама състояние да реши проблема си. Тоест, че че а, просто не може да се изключи а, дадена а, телевизия или радио. Както казваме в Германия, това е а, черешката на тортата. Не може да се прави така, като в Гърция. Правителството казва, че така не може. Добре, хубаво, но сега трябва да бъде намерен правилния път, т.е. да се намери а, друг, а, друга компания за радио и телевизия, която да поднови излъчването. Проблемът тук е, че е, телевизията и публичните радио и телевизия в Гърция представят това, което наистина става в Гърция. Прекалено много работещи а, и така изглежда целият апарат там. И така и така и в общественото телевизия и радио. Това трябва да се промени. Аз искам, въпреки че сте от до някъде на отстрешната страна, аз самата Говорих с хора от Гърция и те казаха, че ще е добре, ако, новата, ако реформата на а, радиото и телевизията би била направена без оглед на партия. Радвам се, че в Гърция а, това се вижда и от вас, а не само защото ние изразихме протест. Мисля, че това въжи и за други държави, които а, са наоколо ние в парламента, заедно с организациите, извън делегацията, която е, организирахме заедно с е, парламентите, ще се опитаме да привлечем журналисти. Ние, комисията, кани журналисти, ние говорим с тях. Оставаме с впечатление за откритост, за прозрачност и как, когато говоря с тях, аз говоря по същия начин, както с вас. Не говоря като дипломат, те могат да кажат всичко, което ги вълнува. Проблемът е само, че журналистите виждат колко е хубаво, че тук може да се говори така. Те си отиват вкъщи, някой им плаща. Проблемът е, че когато се върнат в собствената си страна, те не могат да кажат това, което са видели тук, защото този, който им плаща, не го желая. Не става въпрос само за собствениците, а и тези, които а, рекламират, тези, които рекламодателите. И това е и проблемът в Босна и Херцеговина. Вестниците до някъде са несериозни и публикуват неща само защото са интересни. Мисля, че това е особен проблем, който вероятно с ваша помощ ще можем да обсъдим в комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо Пак. И сега господин Кукърн. Бих ви препоръчал да говорите на английски, тъй като преводачите казват, че спират и ще спрат в средата на вашата презентация. Така че моля да говорите на английски.